Добро утро на всички. Моля да вземете местата си. Искам да приветствам делегация от Гардия ди Финанса, която ще присъства на нашето заседание. Добре дошли. Високо оценим сътрудничеството с Гвардия де Финанса. Ние знаем, че вие сте една от най-сериозните е, институции в Европа. Ще се срещнем с вас и на място в Италия. Вие сте наясно, че заседанието се излъчва по вебстрим. Също Същевременно трябва да ви информирам за това, че има някои промени в състава на секретарията, но ще ги прочетете. И така, Барт, по процедура, госпожо председател, трябва да имаме предвид актуалните новини. Има а, определени събития, а, свързани с ОЛАФ и с. А, комитета по надзор, които надхвърлят рамките на нашата комисиция, като че ли комисията за бюджетен контрол просто е надвишила е, правомощията си. Имаше една такава статия, която излезе в е, медиите. Не става дума за е, изтичане на информация от е, нашите среди. Е, генералният секретар на ОЛАФ междувременно вече направи изявление по е, този въпрос. Може би би трябвало и вие да включите в е, програмата за заседанието на координаторите именно тези въпроси, за да знаем какво точно става между нашата комисия и ОЛАФ. Това е наистина някаква странна история. Би трябвало, естествено, да имаме предвид и казаното от господин Кеслер. За съжаление е така. Да, наистина се стигна до нова ескалация и то налично равнище, така да се каже. Става дума за лични взаимоотношения. Нещата са свързани най-вече с пътните разходи на членовете е, и сравнението между съответните суми Правят се някакви заключения във връзка с това, че при някои пътните разходи са по-високи, а други са по-низки. Защо се стигна до тази ескалация, и аз не зная. При всички положения това не е задача на генералния директор и защо господин Кеслер се е занимавал именно с тези въпроси и е правил изявления, публични изявления. Не мога да си обясна. Става дума в крайна сметка за не повече от 20 000 евро. Още повече, че не става дума за освояване на тези пари. Отделните хора не са си ги занесли вкъщи, както се казва. Струва ми се несъразмерна реакцията, прекалено раздута, пресилена. Естествено, че Става дума не само за пари в случая и за увреждане на имиджа на съответните лица, които се опоменават. Ще трябва да поговорим естествено с господин Кеслер и с представителите на ОЛАФ изобщо. Неприятна история. И така, сега преминаваме към трета точка от дневния ред. Става дума за е, обществените поръчки е, е, и кохезионната политика. Е, колегата Балчити е нашия докладчик. Господин Ойн е, е представителя на Сметната палата и на него веднага ще му дам думата, за да представи е, доклада. Vielen благодаря, госпожо Греслер. Госпожо председател, депутати, благодаря ви за възможността да представя този доклад от името на Европейската сметна палата. Искам да поздравя господин Балчитис, който е докладчик, за работния документ, който възприема нашите препоръки. Благодаря също на ръководителя на екипа Мелан Смит, който е с мен, с мен днес, както и с представители на моя кабинет. Спазването на правилата в обществените поръчки при разходване на средства за сближаване показват значително ниво на грешки. Поредица от доклади на Сметната палата го посочват. Европейския парламент като цяло многократно е настоявал за промени в тази сфера. Не спазването на правилата за обществени поръчки не се отнася само до спазването, но засяга и доброто разходване на средствата. И това е важен инструмент за единия пазар, за устойчив а, интелигентен растеж съгласно стратегия 2020 при най-добро изразходване на публичните средства. Този одит ни дава възможност да, да използваме констатациите на палатата, като хвърлим повече светлина върху проблемите и като направим анализ на действията на комисията на държавите членки по един по-задълбочен начин. Освен това, ще бъде публикуван доклад на палатата беше публикуван доклад на палатата и по отношение на селското стопанство. Вие го обсъдихте през месец април. Бяха посетени две държави Чешката република, Испания, Италия и Обединеното кралство където бяха установени значителен брой грешки при 100. И 50 аудиторски органи бяха също проверени от тези, които се занимават с аудитиране на средства по кохезионните фондове. Освен това, имаше контакти също с централните органи, сметните палати от 28-те държави членки. Всичко това с цел да се обърне внимание на спазването на правилата с обществените поръчки. Какви са консултациите? И комисията, и държавите членки трябва да направят повече, за да се справят с грешките в обществените поръчки в кохезионната политика. Има непрекъснато повторение на грешките по начина, по който се възлагат обществени поръчки, които са финансират от регионалните фондове. Около 44% са констатираните грешки за периода 2009-2013 година. Комисията ограничено осъществява анализ на тези грешки, както и държавите членки. Няма достатъчно кохерентни данни както на ниво Европейска комисия, така и на ниво държави членки. Комисията е извършила само един анализ през 2011 година, но от тогава няма актуализация. Одита показва, че комисията и държавите членки започнаха да прилагат мерки за справяне с проблема, но продължава да остават тези проблеми. Има да се измине дълъг път. Решаването на проблемите ще зависи в голяма степен от е, изпълнението. Така наречените ексанти условия, това са предварителните условия, които са необходими за да се гарантира ефикасно е, и ефективно е, действие на структурните и кохезионни фондове. В много случаи това не се изпълнява. В началото на 2015 палатата констатира, че комисията е направила констатацията, че 12 държави членки не са изпълнили изискванията за новият период 2014 и 2015, а изпълнението им е необходимо за да се гарантира ефикасност и е, ефективност на подкрепата от Европейския съюз. От 2010 година се обръща по-сериозно внимание на проблема в техническите групи на комисията, в плана за действие. И това са стъпки във вярната посока, но считаме, че трябва да има водеща роля за решаване на проблема, за решаване на напрежението в държавите членки и да се стигне до подобряване на системите за обществени поръчки от една страна и а, да се насърчи освояването на средствата. Освен това, информационните технологии също биха могли да помогнат за разрешаване на проблемите с обществените поръчки, но при одита беше установено, че използването на бази данни, като тези, които предлага Европейската комисия, които целят да се боди ефикасно срещу измамите все още не се използват достатъчна степен. Затова препоръките на палатата са следните. Това е в резюме. Държавите членки комисията трябва да събират данни за грешките и да анализира тяхната сериозност и честота. На второ място, ако условията за използване на структурни и инвестиционни фондове не бъдат изпълнени до края на 2016, комисията трябва да използва правомощията си, за да спре плащанията за периода 2014 и 2015, докато съответните държави членки не поправят грешките. Комисията трябва също да а, публикува плана си за действие да подобри координацията, да създаде група на високо ниво, която да бъде водеща. На пето място комисията трябва да наложи финансови корекции там, където констатира, че не са били ефикасни първоначалните проверки в държавите членки и да заведе процедури за неизпълнение, ако се налага. И на шесто място държавите членки и комисията трябва да използват в по-голяма степен възможностите на информационните технологии с цел по-доброто им използване при възлагане на обществени поръчки. Радваме се, че препоръките се възприемат. Очакваме внимателно да се проследи как това ще се случи на практика. Надяваме се, че този доклад ще е полезен на членовете на Европейския парламент и най-вече на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Става дума за един много интересен и важен доклад. Това е, така да се каже, част от ежедневната ни дейност. Качеството на обявите за търгове. Е, това е една много съществена част от. А и процедурата, е, тръжната процедура е много съществена част от единния пазар. И аз не мога да разбера защо до този момент не е обръщано достатъчно внимание на е, централна, централен елемент от развитието на вътрешния пазар. А сега давам думата на нашия докладчик, господин Бълчитис. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще започна с думи на благодарност към представителя на Сметната палата ООН за начина по който е изготвил своя доклад – Както и вие казахте, госпожо председател, това е част от ежедневната ни дейност и този доклад ще ни облегчи много по-нататък в нашата работа. Ние съвместно призоваваме комисията да спази препоръките, да ги изпълни и да помисли за упростяване на процедурите и съответното законодателство, така че действително да няма толкова много проблеми при осъществяването на тръжните поръчки. Държавите, в които са извършени одитите Чехия, Полша, Испания, Великобритания. Това са четирите държави, които в крайна сметка най-много са се възползвали от е, обществените поръчки в рамките на кохезионната политика. Четирите държави някак си е, твърде лично възприеха е, критичните бележки. Не бива така да се отнасяме към докладите и критиката и препоръките е, това е начин просто да помогнем на държавите, е, установявайки слабостите е, чрез аудитиране, тъй като комисията не би могла винаги да навлезе в дълбочина. За 2014 година вече е поставено искането за упростяване на системата за предоставяне на обществени поръчки. За създаване на повече прозрачност за предоставяне на повече възможности и, е, именно в този смисъл и на малките и средните предприятия за участие в тръжните процедури. Можем само да изразим съжаление, че до този момент е, е, не са решени проблемите. Е, през периода 2007-2013 година средствата са отпускани без да се е, спазват е, директивите и указанията. Така че все още липсват точни данни за начина по който са използвани средствата в държавите член, членки. Ще повторя, че 40 е, процента от проектите е, за този период е, показват съществени грешки. Това ни тревожи. Комисията би трябвало да положи усилия за намаляване на процента на грешката. Причините за грешките се дължат на не правилно и неточно, неефективно прилагане на директивите, нарушаване на правилата за предоставяне на обществени поръчки, отчасти и публикуваната информация по проектите показва слабости не е достатъчно задълбочение и анализа на тръжните процедури. Комисията би трябвало за тази цел да създаде база данни за съответните проекти и наличните грешки. По този начин ще се създадат възможности за коригиране на грешките. Трябва да се е, набави наличната информация е, за е, да можем и на базата на информацията за тези грешки до този момент да помислим за упростяване и за подобряване на системата. Комисията би, е приела решение за създаването на план за действие във връзка с обществените поръчки. Държавите членки, освен това, са задължени да докладват всяка година как точно изпълняват плана. Освен това, е, препоръчваме е, да се създаде една експертна група на високо равнище, която е, да се занимава именно с анализа на този висок процент на грешки. В никакъв случай да не се пренебрегват възможностите на информационните технологии, чрез е, именно е, информационните технологии можем да обхванем цялата система много по-лесно. И освен това е, би трябвало комисията да може да предоставя техническа помощ на държавите членки. Освен това, аз препоръчвам в определени случаи да се прекъсват или да се спират плащанията в случаите, в които всички останали мерки не са оказали необходимия ефект и държавата член не се е съобразила с препоръките. Но това е, така да се каже, последна, крайна мярка. Едва след като всички останали възможности са изчерпани. И а, не на последно място по значение, естествено държавите членки биха могли да намалят процента на грешките, ако ускорят и задълбочат обмена на добри практики помежду си. Да, благодаря ви. Вие знаете, че а, когато става дума за а, плащания, а, така, сърцата ни се разкъсват, както се казва, но действително става дума за а, съществени грешки. В някои случаи става дума за 17%, да кажем, при комисията 28%, при социалния фонд са и повече. Много често грешките се дължат и на неправилния подбор на фирмата, т.е. на некоректното провеждане на тръжните процедури. Колегата Деян има думата. Много благодаря. Позволете ми да благодаря и на Сметната палата. И на докладчика, естествено. Темата е изключително важна и мисля, че това е един добър пример за специален доклад. Специален доклад, който е с много голямо политическо значение. Процедурата също е добра. Имаме работен документ и надграждаме над него. Настоящата процедура в момента има своите ограничения. Е, мисля, че трябва да сключим едно неофициално споразумение с е, докладчика по освобождаването от отговорност относно процедурата на работа. Обществените поръчки са всъщност най-големия брой е, разследвания, които правим. Мисля, че трябва да има специална глава за обществените поръчки в е, доклада. Това би било една изключително добра стратегия. Три коментара преди време аз бях докладчик сянка по директивата за обществените поръчки. Тогава отговарях най-вече за устойчивите обществени поръчки, говорих за качество, а не за търсене на най-изгодната, най-низката цена. Много е важно да се гарантира достъп до обществените поръчки от страна на малките и средните предприятия. И в директивата бяха предприяти мерки с тази цел. По настоящата директива сега има мерки, които е, отменят е, стари практики, които не бяха толкова благоприятни. Така или иначе, е, все още положението не е съвсем розово, не е идеално за малките и средните предприятия. И аз мисля, че ние трябва да положим много усилия тук. Трябва да е лесно за малките и средните предприятия да участват в тръжни процедури. На следващо място продължаваме да имаме затруднения с твърде техническите правила за участие и с онези случаи, в които може да се говори за корупция. В светлината на направените препоръки, държавите членки трябва да положат много усилия, за да опростят правилата. Естествено, много е лесно да се обвиняват правилата, но понякога е добре е, това да се прави. Освен това, трябва да се види дали става дума за конфликт на интереси или за чиста корупция, корупция в чистия и вид. И накрая, във връзка с един документ, който се използва за електронните обществени поръчки. Е, в тази връзка има един електронен стандартен формуляр. Мисля, че това е една добра стратегия. Благодарение на нея няма нужда да се подава една и съща информация много пъти. Жалко е обаче, че точно този аспект тук не получава достатъчно внимание. В началото формуляра беше изключително прост и лесен за използване, сега обаче той се е превърнал в нещо като електронно чудовище, дава се страшно много информация формуляра трябва да е такъв, че да може да се използва повторно от една и съща компания. Не трябва той да се променя, защото просто търга е с различен характер. Подобни изменения водят до загуба на време и на средства за предприятията. Моля ви да не забравяте това. Електронните обществени поръчки са нещо много хубаво на теория, но на практика трудно се осъществяват. Благодаря господин Шолтес. Javna naročila seveda niso новост. Благодаря, господин, госпожо председател. Това не е нов проблем в Европа. От 25 години ние се поставяме въпроси по, по този въпрос. Освен това, директивата е остаряла, тя е от 80-те години. Ние сме изправени пред същия проблем от преди 20 години. Има процент на грешки, има нередности. Когато чета доклада на Сметната палата, се притеснявам за това какво може да се случи в бъдеще и се питам дали е възможно на ниво Европейския съюз да се намери някаква по-съвършена система. Сметната палата е направила оценка и на економиите, които могат да се реализират, ако общият пазар би могъл да се свърже в по-голяма степен Ръчетите могат да са реални, но те могат да предизвикат и въпроси е, Трудно е да се направят такива а, преценки. Това е малко рисковано начинание. Освен това искам да подчертая нещо свързано с доклада. Този доклад ясно показва какви са грешките, които са допуснати в подготвителния етап, както и на етапа на отпускането на средствата. И ние се даваме сметка, че повечето от среч, грешките се допускат в подготвителния етап. Тоест е, има твърде висока процент на грешки и става дума за средства, които не са много големи като размер. Надяваме се да се направи нещо повече за тези суми, които са под праговете. Сметната палата в бъдеще би трябвало да осъществи одит с цел да се постави въпроса доколко полезна е системата като цяло. Можем да говорим за различни критерии, за економии, по отношение на достъпа също, достъпа на младите хора, на малките и средни предприятия. И трябва да се запитаме дали тази система на възлагане на обществени поръчки допринася за развитието на вътрешния пазар или не. Реалността показва, че обществените поръчки се осъществяват на национално ниво? Изобщо има ли европейско измерение? Всички тези въпроси трябва да намерят отговор, защото са от интерес за гражданите. Искам да добавя още нещо. В доклада ние виждаме каква е вътрешната стратегия на Европейската комисия по отношение на обществените поръчки от януари 2014 година. Има 12 мерки. Голяма част от тях все още не са осъществени. Комисията трябва да изиграе своята роля. Тя трябва да направи така, че държавите членки да използват в достатъчна степен приеманите директиви. В 10 часа очакваме генералния секретар на парламента, така че е, трябва да бъдем по-кратки, по-стегнати. Колегата Гаер. А, не зная. А, дали трябва наистина да бързаме чак толкова, Инге. Докато работех в Северен Рейн, Вестфалия, за една от така, кооперациите в нашата и едно дружество в нашата провинция, трябваше да помисля и за това как точно ще изработим логото. трябваше да се наложи, наложи се да обявим някаква тръжна процедура, макар че ставаше дума за 5000 евро. И трябваше да се справя с купища папки и документи преди да обявим е, е, търга, е, защото правилата са изключително сложни, наистина. Крайно наложително е да прекратим с цялата тази бюрокрация и с осложняването на правилата. Междувременно вече това е ясно и в комисията. Естествено, че искаме европейски е, тръжни процедури. Е, но това не означава непременно осложняване и бюрократизиране на нещата. Нека да помислим за това, че просто чрез прекалените правила и администрация и бюрократизация понякога намаляваме и прозрачността и възможността действително да се спазят тези правила. В Вашата бележка 28 или параграф 28 на вашия доклад, вие се спирате на комплексността. И въпросът ми е как в крайна сметка намаляването на тази комплексност на правилата ще се отрази на процента на грешката по-точно в конкретни случаи. И още нещо, по-скоро въпрос към палатата и към комисията. Очевидно комисията е склонна да използва твърде е, така силни средства държавите членки, които не предприемат достатъчно, за да коригират грешките, са застрашени реално от спиране на плащанията. Затова питам комисията как в крайна сметка оценява документите, които получава от държавите членки и дали го прави по същия начин, както и ние го правим и освен това колко бързо действа, кога, в кой момент комисията констатира, че грешките са толкова, така да се каже, драстични и сериозни, че трябва да се наложи спиране на плащане. За 24 часа ли се спират плащанията в рамките на 24 часа след като се вземе решението? и, или се дава все пак някакъв по-дълъг период за подготовка при тази крайно неблагоприятна мярка. При всички положения бих предложил нашата комисия да продължи да работи по тази тема и евентуално да подготвим една, един доклад по собствена инициатива. Ние знаем, че е, е, причините са няколко. Съществените причини за високия процент на грешки не трябва да се търси най-вече в сложността на правилата, е, но същевременно и е, трябва да видим как точно стоят нещата при различните видове плащания. Колегата Бали. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък, тъй като нямаме кой знае колко време. С интерес прочетох доклада, приветствам го, защото той представя ясно проблема. Най-вече в моята страна, Италия. Що се отнася до кохезионния фонд, е, фондовете за регионално развитие, е, социалния фонд, Навсякъде виждаме, че има големи нива на грешките в търговете за обществени поръчки. Много често предвидените прагове се използват като претекст, просто за да се дават поръчки. Ей така. Това е система, за която гражданите не знаят е, почти нищо. Когато отида в нашите региони, чувам, че хората знаят много за други инициативи, но точно за тези видове договори не се знае много. А става дума за големи суми. Особено, що се отнася до социалния фонд и фонда за регионално развитие милиони, да не кажа милиарди. И гражданите не знаят защо се стига до тези грешки. Искам да разбера какво смятат гражданите точно за, за тази информация, защото едва ли те ще ни потупат по рамото. По отношение на временното спиране на плащане, ако не работи е, системата, трябва да кажа, че ако няма друг инструмент, защо да не прибегнем и до, до това като стратегия? Трябва да се борим за нещо подобно и да сме лидери. Доклада е добър, приветствам го, проявявам голям интерес към него. Става дума за европейския бюджет и трябва да се действа точно в тези държави членки, където има голяма доза шурубаджанащина, що се отнася до възлагането на обществени поръчки. Защото когато поръчката не се осъществява както трябва, гражданите са първите страдащи. Има данни в този доклад, е, които са просто скандални и гражданите трябва да знаят за тях. Госпожа Смит. Благодаря ви. В Залцбург е, съм въвела една електронна система за, тръжните, е, за обществените поръчки и търговете. В един малък град като Залцбург нещата вървят чудесно и Независимо от размера е, на града, в крайна сметка това може да се въведе навсякъде в Европа. Съжалявам, че сме изостанали в това отношение. Е, имаме е, в крайна сметка само една извадка от данните и знаем, че в определени държави членки действително процента на грешките е много висок. Това ни плаши, тревожи ни. Държавите членки трябва естествено да предоставят цялата информация, която е на лице. Ако не съществува база данни, която да събира надежно информацията от отделните държави членки, естествено много трудно ще можем да се справим с проблема. Оценката на данните не е чак толкова сложна, ако действително държавите членки подадат достатъчно точни данни. Е, необходими са съвсем конкретни резултати е, в е, много сфери, в много области, но при всички положения след като обработим данните и анализираме нещата, вече ще можем да говорим за повече прозрачност и да, явно има държави членки, които не се справят добре и трябва да упражним натиск. Така че е, бих искал е, и аз като колегата Гайер да знае колко е, бързо се прилагат съответните мерки спрямо е, нарушителите, е, за да знаем е, дали ще можем наистина да се справим с е, е, нещата. Господин Чернецки е последен. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата Балчитис. Доклада е много важен, той е от съществено значение. И не искам просто така да сипя хвалби, това е искреното ми мнение. Искам да благодаря и на господин Уин Оуен за работата му в рамките на Сметната палата. Той работи много ефективно. Няколко коментара. Съгласен съм с колегата Вали, който заяви, че когато става дума за избиратели, хората не знаят много за тази тема. Обществените поръчки са едни от най-проблемните въпроси, не на последно място в Полша. И има големи проблеми с тях и знаете, че естествено много от проблемите са свързани с партията, която в момента е на власт. Не можем да имаме европейски правила, които да обслужват някого или някоя компания. Ето защо мисля, че идеята на господин Гайер е добра. Трябва да се позамислим как да създадем система, която да е по-добра. Мисля, че трябва да внесем препоръки с задължителен характер, това би било нещо много разумно. Аз лично смятам, че обществените поръчки са изключително важни. Не само за Европейския съюз. В Комисията по външни работи господин Балдер публикува доклад за отношенията между ЕСА и Китай. Там много се говори за липсата на пазарен достъп в Китай за европейски компании. Достъп до китайски обществени поръчки. Съответно, европейските компании на практика са изключени от китайските пазари на поръчки. Това е нещо изключително тревожно а пък този достъп е важен за европейските фирми. Госпожа Вила Франка е директор на отдела за регионална политика в Генерална дирекция регионално развитие. Много се надявам, че няма само да прочетете, ако нещо сте подготвили, а ще отговорите просто конкретно на въпросите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, от името на Генерална дирекция Реджио искам да благодаря на господин Уин Оуен за задълбочения му доклад, който е много балансиран. Искам да благодаря на господин Балчитис, който е докладчика на парламента. Ние имахме много добро сътрудничество и с двамата. Техните препоръки са изключително важни и комисията изцяло ги възприема. Вие знаете, познавате Франка Север. Той отговаря за аудитирането в Генерална дирекция Реджио и заедно с а, а, други колеги, той може да отговори на по-конкретни въпроси, но аз искам да наблегна на две неща. Какво ще се промени след а, този доклад а, и след а, реакциите на Европейския парламент на този специализиран доклад на Сметната палата? Ние стигнахме до извода, че е много важно да се подобри нивото на политическия дебат във връзка с действията на комисията в областта на обществените поръчки при разходването на средства от структурните фондове. Но трябва да се подобри нивото на водене на разисквания по тези въпроси. Благодаря на двамата ресорни комисари, които провеждат е, регулярни срещи помежду си. Първата среща е, ще се проведе на 1 декември в присъствието на господин Фил Уин Оуен. Това ще бъде повод да видим какво е свършено от страна на държавите членки, какви да бъдат следващите стъпки най-важната част от сътрудничеството ни, както беше споменато вече тук от някои от ораторите, е направим оценка доколко са изпълнени предварителните условия Знаем, че има 12 държави членки, които все още не са изпълнили тези изисквания. Междувременно три от тях са направени каквото се очаква от тях, но останалите не са изцяло изпълнили условията. Ние договорихме индивидуални планове по държави. Те са изключително подробни Ние искаме онези, които се занимават с обществените поръчки, да бъдат на по-високо професионално равнище и да има ефективни мерки за борба срещу корупцията. Двете генерални дирекции ще изготвят план за действия, за да може до края на 2016, както е предвидено в регламента, да достигнем до изводи дали са осъществени очакваните стъпки, дали са изпълнили, изпълнени предварителните условия, за да могат да бъдат отпуснати средства от структурните фондове. Това е изключително важно политическо действие. Това, което се промени е нивото на сътрудничество между двете генерални дирекции. Проблемът е, не е с структурните фондове, а с е, прилагането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Искам да подчертая няколко неща, които са свързани с казаното от депутатите. Обществените поръчки са важни. Това показва, че ние сме ефикасни, ефективни при осъществяването на публични разходи чрез обществените поръчки, чрез публичните търгове. Ние идентифицираме евентуални конфликти на интерес, което би могло да доведе до измами. Комисията предприе сериозни стъпки. Проведохме срещи в 12 държави членки за борба срещу корупцията. Зная, че говоря малко по-дълго, но темата е много е, важна, за това малко се увличам. Имаме отлично сътрудничество и ще продължим да разглеждаме и вътрешните въпроси. А, бих ли отговорили на въпросите? Благодаря, госпожа председател. Аз също искам да ви уверя, че ние високо оценим доклада на Сметната палата. Поздравяваме господин Оен и неговия екип. Действително е много полезно за нас да работим съвместно. Искам да благодаря на вашия доклад, че господин Балчитис за направените препоръки. Ние много сериозно гледаме на тях. От гледна точка на одита искам да изясня нещо във връзка с комисията. Ние сме много активни, вече повече от 10 години в годишния доклад за дейността. Ние съобщаваме какви действия са предприяти по превенцията и коригирането. По превенцията радвам се, че съществува по-добра координация плана за действие на Европейската комисия предвижда по-широко взаимодействие между отделните генерални дирекции на Европейската комисия. Радвам се също и от резултатите, които постигнахме през последните 10 години. Ще приведа някои примери. Чрез нашите одити и чрез установяването на погрешно транспониране на директиви или погрешно прилагане на изискванията за обществени поръчки, можем да гарантираме по-добре спазване, като се подобрят и системите в държавите членки. Например, плана за действие за Гърция от 2003 година имаме одити и ние сме поискали от гръцките власти да променят радикално начина по който се осъществява възлагането на обществени поръчки. Това се отнасяше за големи суми, повече от 500 милиона. Същото стане с Испания, където сме обсъдили доклада за действие в областта на обществените поръчки. Проведени сме много разговори на място в Испания, както и тук 1,5 милиарда бяха свързани с тези изменения, промени. През 2013 година се промени системата в Испания за да се избегнат повторенията на грешки. Плана за действие на Польша през 2005 в него беше установена също грешка за изпълнението по проекти в кохезионната сфера. Това се беше аудитирано и беше променена цялата система на използване на кохезионни средства и на средства от регионалния фонд в Полша. И така, ние гледаме цялостно на проблема, не само на аудиторската му страна. Какво може да се направи за налагане на запор на плащанията, да бъдат преустановени те. Миналата година беше очертано, че имаме много строга система за спиране на плащанията, когато констатираме недостатъци в обществените поръчки, незабавно се спират плащанията и те не се възстановяват, докато нямаме доказателства чрез одит, че нещата са коригирани. Както споменах по-рано с примерите, които приведох, това е правено и в миналото. Моят колега посочи също за предварителните изисквания, които са заложени в регламента. До 2000, края на 2016 имаме задължението да преценим дали държавите членки са приели планове за действия. Ако няма рамка която да гарантира ефикасна система на обществените поръчки в държавите членки, комисията ще трябва да а, ги а, спре. Ние ще използваме тези възможности, но до тогава ще работим в тясно сътрудничество с държавите членки, с Генерална дирекция ГРОУ за подобряване на системите и за тяхното а, добро функциониране до края на 2016. Следващият оратор – Генерална дирекция ГРО, която отговаря за обществените поръчки за правната уредба, за политиките, приветства специалния доклад на Сметната палата, както и работният документ е, на Европейския парламент, изготвен от е, господин е, Балчитис. Правилата трябва да се спазват в областта на обществените поръчки. Необходимо е да гледаме и по-далече от кохезионната политика и под а, а, прага. 2,3 милиарда се изразходват ежегодно в Европейския съюз а, в областта на обществените а, поръчки. Напредъка в обществените поръчки се отразява добре на кохезионната политика и трябва да се стимулира тази връзка. Генерална дирекция ГРОУ ефикасно се сътрудничи с комисаря Бенковска. Сътрудничеството ще продължи и до изпълнението на препоръките на, на палатата. Ние анализираме причините за грешките. Често поръчките се осъществяват без нужната експертиза и умения. Липсата на професионализъм е една от основните причини за грешките. Много по-често разпространена, отколкото проблема с корупцията. Затова ние предприемаме действия да професионализираме органите, които възлагат обществени поръчки. Ние имаме цялостни стратегии за подобряване на системите за обществени поръчки чрез целеви стратегии за отделните държави. Ние сме набелязали някои от предизвикателствата в държавите членки и помагаме на държавите членки да се справят с тези е, проблеми по един целеви начин. Разбира се, ние отчитаме е, и срока 2016 година. Наблягаме и на изпълнението на предварителните условия за обществените поръчки. Освен това, в Генерална дирекция ГРОУ сме на мнение, че се нуждаем от по-точни данни за обществените поръчки, не само за грешките, които са констатирани при одитите, но по-общи данни за начина на изразходването на средства в държавите членки, за да се предприемат мерки за по-добро събиране, обощаване на данните по структуриран начин, по-добро използване на тези данни, чрез използването на информационни технологии за извършването на анализи. Искам да направя сега няколко коментара показаното от депутатите. Искам да отговоря на господин Де Йонг, че новата правна уредба, която трябва да се транспонира до април 2016, предвижда редица мерки за подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до обществени поръчки чрез редица мерки, които няма да споменавам тук, но те са значителни. Искам да подчертая също, че за първ път в законодателство на Европейския съюз има обща общо определение за корупция. Това е включено в директивата. Е, и възлагащите органи трябва да могат е, да установяват е, случаи, да предотвратяват случаи на, и да наказват случаи на конфликт на интереси. Напълно съм съгласен с казаното от господин Сотеш, че трябва да се укрепи начина на осъществяване на обществени поръчи, поръчки и праговете. Ние работим с държавите членки да осъществят реформа именно с а, тази цел. Благодаря господин Оен за кратък коментар. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на депутатите за похвалите, благодаря на комисията за поясненията. Господин Де Йонг справо говори за това колко е важен електронния достъп най-вече за МСП. Съжалявам, че не сме написали нещо в тази връзка. По отношение на така наречената упростена реформа, е, ще я е, разгледам преди срещата с комисията ИМКО на 9. Е, трябва да кажа, че ще продължим да следим изпълнението на реформата в държавите членки. Е, следващия месец ще публикуваме годишния доклад е, и за съжаление мисля, че там ще има много грешки, свързани с обществените поръчки. Отбелязвате, че повечето от поръчките се дават на компании в съответната държава. Забавлявах се, когато чух историята на господин Гайер. Защо в някои държави членки поръчките са над прага? Погледнете съответния параграф, където се говори за практиките в различните държави членки. Комисията би трябвало да се замисли. Що се отнася до това какво трябва да се направи, за да се справим с сложността, ние смятаме, че стига да има правилно изпълнение, и това е ключовото тук, то тогава директивите е, са добри и те отчасти е, се справят с проблема на сложността но има възможност, естествено, да се генерират проблеми. Господин Вали справо насочва вниманието към онези договори, които са големи Всъщност обществените поръчки отговарят на над 20% от БВП на Европейския съюз и ако се повиши ефикасността в процеса на поръчките, ще има голямо економическо въздействие. Господин Чернецки говори за диалог. Сметната палата е готова да участва в един конструктивен диалог. Благодаря за това, че ме каните на последващо заседание. Вижда се, че всички заинтересовани страни са готови да работят по един конструктивен начин. По отношение на равновесието, не мисля, че сте съвсем прав, господин Гайер. Не мисля, че ние сме чак такива хардлайнери. Посланието е ясно предварителните условия, ако не са изпълнени от 2016 година, то комисията ще трябва да предприеме действия. И това е необходимо. Комисията трябва да използва и механизмите за насърчаване, и механизмите за наказване, когато трябва. И накрая, нещо, което научих с интерес днес от комисията, ако правилно съм ги разбрал, те говорят за 12 държави членки, които не изпълняват предварителните условия. Доколкото знам, сега има три държави членки, които вече изпълняват условията. Кои са те? Които и да са те обаче, все още остават 9 от общо тези 12, които не изпълняват предварителните условия. Това означава, че има значителни суми, които са изложени на риски. Ето защото бих искал да ви приканя да продължите добрата работа, а ние ще следим какво се случва с напредък. Благодаря. Благодаря, господин Балчитис. издавам ви думата за много кратък коментар. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда наистина кратък като чух отговорите и предложенията на комисията, смятам, че трябва да ги е, обсъдим, да им дадем повече публичност, но е, крайно време е от думи да преминем към дела. Е, всъщност, е, така да се каже, Моят доклад е, ще представлява в обобщен вид само една страница е, и ще бъде включен по този начин е, в доклада на комисията. Дали комисията ще се съобрази, това ще видим. Благодаря на всички участници и ще имам предвид техните предложения и бележки. И, госпожо председател, предлагам следващата година да помислим за изготвянето на един много по-обширен е, документ е, за е, цялата система за обществени поръчки. Да, благодаря ви. Благодаря ви за този много интересен специален доклад. И така, сега ще продължим с работата. Следващата точка в дневния ред Следващата точка от дневния ред ще бъде отложена, тъй като имаме малко повече време. Е, срокът е, е, за внасяне на изменение е 28 октомври. Госпожо Гресле, трябва да ви кажа, че не е никак учтиво да ме е, минути да чакам и точно за да е, стигнем до този е, доклад. Да, господин Гигот, имам предвид това. Естествено, съжалявам много и ви се извинявам, но ще се наложи да отложим следващата точка от дневния ред за малко по-късен етап, тъй като имаме гости и извън Европейския парламент имаме и оговорена среща с генералния секретар на Европейския парламент. Е, е, за нас е, комисията бюджетен контрол темата обществени поръчки е изключително важна. А сега по темата последващи действия след освобождаването на Европейския парламент от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013. Приветствам и генералния секретар Клаус Веле и докладчика Парньо. Давам им думата. Госпожо председател, господин генерален секретар, най-напред искам да ви благодаря, господин генерален секретар, за документа, който ни изпратихте в отговор на резолюцията на парламента от 29 април за освобождаване от отговорност на парламента във връзка с изпълнението на бюджета. Важно е да подчертаем, че парламентът спази някои бюджетни изисквания, свързано с намаляването на 5%, с 5% на разходите за пътуване, економите реализирани от Генерална дирекция Инте 25 милиона. Също намаляването на бюджета Европал ТВ 8 милиона, 5 милиона 2014, като се подобри консултирането на видеоматериалите през 2013 и 2014. Така че виждаме, че има ефикасност е, е, и също бюджетна строгост. Искам да споделя няколко наблюдения, свързани с е, качеството и ефикасността на изразходване на публичните средства, и където може да се извършат допълнителни подобрения. Искам да спомена тук дума на европейската история. Ние, разбира се, подкрепяме бюджета, но той ще струва повече, отколкото беше предвидено. Защото а, има промяна. En 2017, nous avions notamment évoqué dans mon rapport има намаление от 56,2 милиона на 54,1 милиона. Съжалявам, че в стая на 55-та страница ние посочва, че Европейският парламент все още не се е обърнал към белгийските власти по въпроса. Град Брюксел, регион Брюксел, столица е участник в проекта за европейската, дума на европейската история. Трябва да видим как други държави членки биха могли също да се включат в проекта беше сключен договор с Европейската комисия, защо да не предвидим също някои държави членки да се включат, за да има допълнителна синергия. На второ място по въпроса за обществените поръчки. 39% от договорите са из... при прилагането на извънредната процедура повече от 12 милиона е, евро. Това е доста високо според мен. В годишния доклад за 2013 година и колко струват някои проучвания. Например, проучване за периода от 2 месеца, за реализирано в период от 2 месеца, може да стигне до 60 000 евро. Имаме и служба за вече за парламентарни изследвания. Е, имаме е, вътрешна експертиза, тя трябва да се съчетава и с външна по най-добър начин. На трето място въпроса за паритета мъже-жени на отговорни постове. Искам да обърна вниманието, е, че липсва такъв паритет. Едва 29% са ръководители на звена 33% на дирекции. Само една жена беше на ета на виш пост за срок от повече от 13 месеца. Затова искам да разбера как в бъдеще смятате да процедирате за да може да се постигне паритет и той да отразява състоянието на европейското общество. На следващо място вие посочвате във вашите отговори, че сте учели това, което искахме да се направи за подобряването на контрола а, върху а, парламентарните сътрудници на място. Знаете, че вартират тяхната бройка според различните депутати от 0 до 23 души. Трябва да се вземе политическо решение, казах на колегите в Комисията по бюджетен контрол, госпожо председател, за бюджет 2016 да се сложи край на това разминаване и да можем да направим политически предложения, така както е при плащанията за субсидии които най-често се дават на ръка в 63% от случаите, а не по банков път. Необходимо е да се избегнат някои неща в тази област, защото има известна правна неяснота. Това е господин генерален секретар. Това, което исках да ви кажа. Благодаря ви отново за вашите отговори. Благодарим на парламентарната администрация и на генералния секретар за обясненията и отговорите. 49 страници. Приветствам и господин Галвин, който също представлява администрацията. Да, имаме забележки по посетителите и посетителските групи. Е, както виждате, това е една от централните ни забележки. И така, господин е, Вели, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Е, първо ще се спра на някои по-общи моменти от развитието през последните седмици и дни, а след това ще се спра и на специфичните, конкретните въпроси и на вас бившата председателка, както и на всички членове на комисията и докладчика. Първо, е, съобщения по няколко теми, които очевидно много ви интересуват. В областта на сигурността на охраната е, ще бъде ангажирана белгийската държава и то в много по-голяма степен, отколкото в миналото. Е, след така, някои от случаите, които бяха включително и на територията на Белгия, знаете, че имаше определени по-високи степени на сигурност, на охрана. парламента трябваше да е, предостави информация за параметрите на сигурност. Е, ние естествено е, поемаме разходите по допълнителната охрана на и защита на парламента, но много се радваме, че имаме възможност да повишим защитата на сградата и на работещите в нея независимо от това, че е, трябва да плащаме малко повече, но белгийската държава смята, че е, това е необходимо. И е, аз лично също мисля, че става дума за подобрение на ситуацията. В вашия доклад се споменава един въпрос, по който бе взето решение в ръководството най-вече във връзка с емисиите на CO2 в парламента. И е, имаме предвид и администрацията, и е, депутатите. Е, всичко това трябва отново да се о, подложи на е, анализ, на оценка и всички емисии на CO2 е, е, би трябвало да е, бъдат първо много точно определени и след това да бъдат намалени. Знаете, че цените е, на цената на емисиите CO2 междувременно вече е по-ниска, отколкото е, преди няколко години на пазара във връзка с търговията с емисии. Е, степента на задоволеност на потребителите, на клиентите – е 93%. Е, Ако действително успеем е, и през следващите години да задържим тази степен на задоволство на клиентите, тогава наистина ще се окаже, че цялата история с единното гише наистина е, е успешна история. И трябва да помислим за това, къде можем да въведем подобно единно гише в рамките на администрацията, за да постигнем тази степен на удовлетвореност. Както каза докладчика, при вътрешния одит има един критичен наистина момент. Обсъждаме го в момента и в рамките на президиума. Ще се опитаме да отстраним грешките в тези плащания в брой 16 милиона евро. Това могат да бъдат и суми от 10 000, 15 000 евро не са никак малко тези пари, наистина. И що се отнася до е, допълнителните разходи във връзка с сигурността е, и безопасността на сградата, е, естествено не става дума за малки разходи. М- да, е, очевидно е, не можем да си позволим такива е, големи суми в бъдеще и то плащани в брой, а също и безналично, ако няма основания за тях. Впрочем, по отношение на дума за европейска история, вече сме с 200 милиона евро под е, предварителната калкулация е, на е, разходите за строителство. Така че в момента може да се предположи, че действително ще останем в, така да се каже, позволените граници и предварително одобрените граници. По отношение на стола, създадохме една група, която или комитет, който се занимава именно с тръжната процедура. Ще има и малък ресторант на ниво 0 и стъпка по стъпка, малко по малко ще има вече е, конкуренция и между ресторантите и столовете тук в сградата. Има едно решение на пресидиума от е, юли. Е, затова то не влезе в е, процедурата за освобождаване от отговорност. Аз внесох това предложение за разширяване и промяна, за разширяване всъщност на сградата Конрад Аданауе в Люксембург. За момента обаче ще трябва да се въздържим и да отложим модернизирането на сградата до следващия легислатурен период 77 милиарда евро е сумата, която ще бъде необходима. В съществуващата нова сграда всъщност можахме, така да се каже, да настаним служителите и за това отлагаме модернизирането и санирането на сградата към Ртадена в Люксембург за следващия легислатурен период смятаме, че е възможно до тогава да се окаже, че с новите сгради всъщност сме решили проблема. Е, има достатъчно площ за офиси и в такъв случай е, може би няма да се налага, така да се каже, е, модернизация на сградата Конрад Аденауер. Вие знаете, при едно разширяване на сгради ще трябва да се наложи назначаване на нови е, сътрудници, е, около 120 е, общо. Е, освен това, е, преводачи, е, както и е, информатици, е, хора заети с административни е, задачи. Е, е, служби за охрана, служители за охрана и така нататък. Е, всичко това е, естествено е въпрос на време и трябва да преценим дали действително ще бъде нужно. Има и някои въпроси, на които още не съм отговорил на докладчика. Първо искам да му благодаря за доброто сътрудничество. По време на цялата процедура по освобождаване от отговорност работихме чудесно заедно. Домът на европейска история да, в много ранна фаза проверихме възможността да се възползваме и от готовността на белгийската държава да участва в този проект. До този момент обаче белгийската държава не е проявила истинска готовност за това. По време на председателството на Керт Петеринг не бе възможно да се осланяме на българската държава и затова решихме, че трябва сами да действаме. Много се радваме, че Европейската комисия, макар и в ограничен размер, ще участва в разходите. 800 хиляди евро отпуска комисията, все пак ще ни бъде възможно по този начин да предвидим работно време 7 дни в седмицата за този дом на европейската история. Съжалявам много обаче, че бългийската държава наистина и брюкселската администрация не желаят да участват в този проект. За момента е така. А сега, нещата, които са предвидени в финансовия регламент. 30, нови 30%, за които вие говорите, ако се разпределят върху всички е, договори, е, се получават под 10%. Е, и това естествено е свързано с Маше Публик. И по отношение на проверките за изразходване на бюджетни средства не, не бяха открити е, някакви наредности и грешки в това отношение, но и все пак ние се стараем да не изразходваме твърде много. Външните проучвания, външните е, проекти, е, е, които така да се каже възлагаме на е, външни изпълнители. Е, това са поръчки обикновено свързани с искания на определени депутати, които не са а, специалисти по темата на а, дадено досие, но същевременно се нуждаят от а, по-подробна информация за да могат да вземат съответните решения и в пленарната зала и при срещите с избирателите да звучат по-експертно, но естествено и при публикации или интервюта за медиите да могат да се произнесат по-експертно сериозно по темата. Така че това са така наречените проучвания, които възлагаме на външни е, изпълнители. Разходите растат по тези е, поръчки и все пак е, на основата на едно решение на президиума решихме, че трябва да видим дали това разпределяне на средствата действително е подходящо и не се налагат някакви допълнителни корекции. И още нещо последващите ви въпроси. Когато а, говорите за а, разпределяне на а, определени постове между мъже и жени, равенство мъже и жени, а, ако разгледаме нещата в дългосрочен а, на перспектива, да кажем а, през 2003-2004 нито една жена не бе генерален директор. През 2004 година бе назначен първият генерален директор жена. След това вече през следващата година 4 генерални директора жени и Четвъртата в момента е на е временно изпълнява длъжността всъщност, но е, очевидно е, има шансове да остане на, постоянно на поста. Естествено, ние също проявяваме необходимата чувствителност и съзнание по тази тема и се стараем постепенно в разумни, така да се каже, темпове да е, покрием показателите. Дълго време нямахме е, нито един ръководител на отдел жена, а в момента в е, правната служба има вече пет жени, които са ръководители на отдели. Нямаше нито един ръководител отдел в Генералната дирекция за външни отношения Експо. Но Междувременно вече е, жените са около една трета от ръководителите на отдели. Е, да, когато става дума за поддържане на сградата, за е, строителни работи, там преобладават инженерите, техническите специалности. Дълго време нямахме така, нито една жена на ръководна длъжност, сега вече имаме жена генерален директор. Така че Виждате, има напредък. Няма, така да се каже, нито един сектор в парламента, който да е доминиран изцяло и единствено от мъже. Дори и в Генерална дирекция е, Сграден фонд е, и логистика, и в Генерална дирекция Експо вече има е, жени. Това е важното. Броят на асистентите на място. В бюрото се води е, дискусия по този въпрос още от пролета, а също и в е, вашата комисия е обсъждан въпроса на последното заседание на бюрото обсъждахме този въпрос много интензивно. За момента все още няма окончателно решение по въпроса, но то е на дневен ред. Бихме желали да определим на един минимален прак за кредитираните асистенти по отношение на финансирането, средствата, които ще предвидим. И освен това, има държави е, членки, в които, е, при които средния размер, средната заплата е доста по-ниска, отколкото в други държави членки. Депутат от Румъния казва, тъй като мога да си позволя да плащам малко, съм назначил повече хора. времено ние бихме казали, че би трябвало, може би, броят на асистентите да бъде по-малък, но те да бъдат достатъчно квалифицирани и да получават повече парички. До този момент нещата не бяха фиксирани именно по такъв начин в правилата, но ще помислим именно за някакви правила. В някои от държавите членки, където заплащането е на по-низко равнище, като че ли се стига до, така да се кажем, масово назначаване на голям брой асистенти, които са по-низко платени, но може би не, не могат да оплътнат добре работното си време и не са достатъчно квалифицирани. Във всеки случай се надявам скоро да има решение. По отношение на банковите преводи, вече говорих Смятам, че тази ситуация просто е, е така да се каже, неприемлива и непоносима. Е, в бюрото обсъждахме този въпрос още преди няколко години. Е, в момента се надявам вече, че членовете на бюрото ще приемат вашите предложения. Госпожа Кресле, благодаря ви. Е, има много заявки за изказване, затова трябва да внимаваме сега. Моля да спазвате е, регламента. Госпожа Яла Сентър. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на генералния секретар за това, че дойде тук при нас. Целта е да поговорим за това, което беше казано и направено миналата година. Измина една година, но така или иначе мисля, че нашите разговори водят до подобрение на положението и най-вече имаме възможност да задаваме въпроси и да получаваме отговори. В някои случаи имаме нужда от повече подробности. Някои от отговорите, които получаваме, са такива, че не са достатъчно задоволителни. Аз знам, че вие, господин генерален секретар, едва ли сте писал сами своите отговори. Онзи, който ги е писал, би трябвало да отдели малко повече внимание на това, което се пита. Един въпрос на един парламентарист никога не е нещо лековато или шеговито по отношение на така наречената рамка за стратегическо изпълнение или стратегическа рамка за изпълнение. Има разходи. Е, тук е, казахте, че книгата в тази връзка не е, е струвала много пари, но има разходи. Надявам се, че Както вече подчертах, когато някой отговаря на зададени въпроси в бъдеще, той ще се отнася по-сериозно към това задание. Всички разходи, свързани с рамката стратегическата рамка трябва да бъдат подробно разгледани. Не знаем за различни инициативи, кои директори, например, са участвали. И ето защо трябва да упражним много стриктен контрол. Би било добре вашите служби да видят точно колко струва тази прословута стратегия. На следващо място по отношение на сътрудниците. Както знаете, имаме известно затруднение. По стратегически причини Изтеглихме изборите с един месец през 2014 година. Това доведе до редица проблеми за сътрудниците. Имаше и искове. Отговора, който ни давате, не ни задоволява искам някой да се опита да реши проблема, защото онова, което се случи, може да се случи още веднъж правата на сътрудниците трябва да бъдат отчитани, когато взимаме решение. И ако не друго, поне да разполагаме с прогнозни данни. По другите теми, езиците, разходите за превод, разходите за пътуване, мисля, че трябва да можем да бъдем гъвкави. Вие отговаряте за администрирането на работата на парламента, отговаряте за административните служители. Нашите сътрудници обаче и хората от персонала административния персонал в политическите групи работят по по-различен график. Те много често работят до много късно, много късно след като са приключили заседанията. Моите сътрудници, например, работят до много късно. И това се случва често. Мисля, че трябва да разговаряме с представители на всички тези административни служители. Може да се опитаме да предвидим малко повече езикови курсове, за да улесним тяхната работа. Добре е да компенсираме и някои разходи за пътуване. Парламентарната служба за проучване. Мисля, че това е една добра инициатива. но тя отнема доста време за, за своите проекти. Основната ни работа са докладите, различните законодателни досиета. Има различни проучвания, които се появяват, да, но това не са становищата на парламента. Проучванията се правят тогава, когато има искане за тях, но те в никакъв случай не представляват официална позиция. Често различните доклади не взимат предвид различните проучвания, а вие говорите за увеличаване на персонала на тази парламентарна служба за проучвания. Може да дадете малко повече информация в тази връзка. Благодаря. Колегата Пипер е следващият. Благодаря, госпожо председател. Това, което чухме за намаляване на пътните разходи, за преводи е, и така нататък, звучи добре, естествено. Направили сте е, някои неща и във връзка с подобряване на ситуацията относно ресторанти, столове. Но добре, е, Асистентите, обаче и практикантите, стажантите се оплакват, че цените в столовете и ресторантите тук и кафенетата са се повишили. Би трябвало да поговорим с новите арендатори, дали наистина са примислили добре ценообразуването. И още един въпрос по отношение на безопасността сте направили някои неща. Естествено, това сътрудничество с е, белгийската полиция е нещо добро. Същевременно, е, охраната на е, подземния гараж все още така, не се съгласява да изпълни нашите искания във връзка с някои по-добри мер, някои мерки за подобряване на безопасността. Хубаво, че от 56 милиона сме паднали на 54 милиона, но все пак и тия 54 милиона трябва да се заработят, нали така? Като имаме предвид националните музеи, които всъщност и без подобни е, финансирания е, в размери на 50 милиона е, вършат добра работа. Трябва да помислим дали си струва да изразходваме тези средства в този размер. Освен това, още през 2013 година ни беше обещано да се поправи страницата, веб страницата на парламента и все още не е направено. Би трябвало все пак по-активно да се потърси актуална информация от депутатите за биографичните данни, които са записани на страницата на парламента, защото тя вече е остаряла. Много от нещата, които си бях записал, вече очевидно са решени, но все пак е, трябва да ми помогнете. Не разбирам много добре е, какво имате предвид с е, оценката на емисиите CO2 на депутатите. Какво точно измервате и как оценявате, да кажем, моя, моята емисия на CO2? Добре. Щях да кажа още нещо, но хубаво. а, оценка на въздействието. За политически отдел, за новата генерална дирекция, за а, нашите служби това е една нова задача. А, но аз много се радвам, че променяме нещата. За съжаление, не разполагаме с необходимия капацитет, за да предизвикаме бърза радикална промяна в това отношение. Тук именно, понеже става дума за нещо изключително необходимо и полезно, не бих настоявал да се економисват средства. Непременно. Е, това е в общи линии всичко, което исках да кажа. Колегата Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Няма да коментирам всички части на отговорите, които ни бяха предоставени. Информацията е полезна. Искам да кажа обаче, че има области, в които е, няма напредък. В други области има напредък, който се увеличава със всяка изминала година. Няколко коментара и въпроса. Първо, във връзка с страница 10 от отговорите. Въздействието на логото, различните видове мото и така нататък. Знам, че ще ни дадете допълнителна информация, но искам да ви предупредя нещо. В този отговор и по-надолу на страницата се казва, че секретарията смята да разглежда мотото като корпоратична идентичност. Бих бил много предпазлив тук. Ние не сме компания, ние представляваме гражданите на Европа. Ако започнем да запазваме различни видове лого, мото, да установяваме корпоративна идентичност, не знам докъде ще стигнем. Не съм сигурен какво ще се случи в рамките на оценката на тази стратегия, но това не е точния подход. Другите ми бележки са свързани основно с прозрачността и честността. Ако погледнете страница 23 от отговорите, най-вече там, където се говори за обществения дебат за работните места. Твърде упростено е да се казва, че е, няма искане. Не. Обществото иска да има дебат относно дейностите, с които се занимават депутатите, когато не са в парламента. Аз следя работата на бюрото и забелязвам, че всеки път, когато има искане нещо да се обсъди в бюрото, господин Веле не действа както трябва. Затова му предлагам следното. Кажете, че тази и тази тема, например, вълнува депутатите от Комисията по бюджетен контрол. И кажете, например, на бюрото, че хората много се вълнуват от страничните дейности на депутатите. Защото ако това не се случи, просто губим време и ще трябва някой друг да свърши тази работа. Затова много ми се иска е, представители на секретарията да обръщат внимание на бюрото. По отношение на е, разходите, разходите за сътрудниците, те постоянно се повдигат като въпрос. Знаем, че когато се контролира всичко, не се работи ефикасно, но може да е, има вземане на различни видове проби, ако мога така да се изразя, там където разходите са големи, с цел да се види какво се случва. Много граждани биха се зарадвали повече на една такава мярка, отколкото на корпоративна идентичност на парламента и запазване на логото и така нататък. И накрая по отношение на онези, които сигнализират за нередности. В правилник за вътрешния ред казвате, че ще се предвиди съответен текст. Ние сме за прозрачност. Колегата Бенедек и Явор отдавна работи по този въпрос. Искам да кажа от името на всички колеги, че искаме процеса да стане бърз. Трябва да има правила, и така стигам до последния ми въпрос. Ако само бюрото разглежда правилника за дейността, как ние в нашата комисия да работим? Защото ние проявяваме интерес към тези сигнализиращи, е, тези хора, които сигнализират е, нередности. Става въпрос за много пари. Мисля, че би трябвало в бюрото да се предоставя информация за нашия опит и нашите мнения. Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на генералния секретар за това, че е дошъл тук и дава своя принос към дебат. Мисля, че председателя на парламента, не само в пленарна зала, трябва да отговаря пред нас, защото много често става дума за политически решения, говорим за бюджет все пак. Нелепо е, че бюджета в парламента не се обсъжда на политическо ниво. Радвам се, че сега имаме е, принципи, които можем да определим като е, добронамерени. Е, очудвам се за тази стратегия на отговорите дали не стои някой холандец. Много ми приличат на направени от холандеца, но така или иначе по същество. Е, разходите. В нашата резолюция за освобождаване от отговорност е, говорим много точно и ясно за това какво ни интересува и казваме, че искаме да има задължителен отчет за депутатите. В пленарна зала обаче това доста се поразми като искане. НП и социалистите и демократите внесоха изменения по един параграф. Те имат право да правят не, нещо такова, естествено, но господин Шулц след това реши, че другите параграфи по тази тема също трябва да бъдат поразмити. Разговаряхме с господин Шулц, смятаме, че тази стратегия е доста объркваща и е противна на правилата. Неразбираемо е как може да дадем на председателя на парламента освобождаване от отговорност. Значи хем го освобождаваме от отговорност, хем той има последната дума по този въпрос. Това от политическа гледна точка е изключително гнусно, ако мога така да се изразя. А темата за разходите е изключително чувствителна. Ако погледнем последните избори, изборите от миналата година, ще видим следното. В Холандия, например, ние нямахме нормален дебат относно Европейския парламент. Нямахме такъв дебат, защото постоянно се говореше за финансови скандали и общите разходи на парламента често са забъркани в тези скандали. Така че когато говорим за изчистването на имиджа на парламента, първо трябва да стане много по-прозрачни. И трябва да се работи проактивно, господин генерален секретар, а не просто да се изчиства репутацията в последствие. Ако погледна сега отговорите на господин Веле, към въпросите, които сме дали и към резолюцията, която приехме, трябва да кажа, че се изненадвам. Много често те противоречат на логиката. Колегата Де Йонг намекна, че между 40 и 75 нови членове на персонала трябва да бъдат наети, за да контролират общите разходи на парламент. Изненадваме това. Да погледнем примера с максималната пределна скорост в Европа. На всички пътища в Европа има максимална пределна скорост. И ако погледнем стратегията, можем да кажем, ами как ще следим за, за, за това? Това е невъзможно. Трябва да има полицай на всеки 100 метра. Не се работи така, господин Веле. Има и други е, средства, стратегии. Например, е, може да се поставят пътни камери. Продължавам с метафората. Е, или пък хората чисто и просто сами спазват е, ограничението на скоростта. Ако хората знаят, че ще има проверки на място, извънредни проверки от страна на службите, те биха действали по различен начин и тези проверки биха допринесли значително за прозрачността в парламент. И по този начин ще се подобри репутацията на парламента. Не мисля, че трябва да се наема който и да било допълнително. Искам да разбера какво смятате вие. Ако ми позволите, една забележка. Струва ми се, че се опитвате всяка година всъщност да оставите съдбата на вашия мандат в ръководството, в ръцете на ръководството. Аз съм против. Следващият оратор. Да, благодаря ви, госпожо председател, господин генерален секретар. Благодаря ви за е, отговорите на въпросите и за информацията, която ни предоставихте. Благодаря и на докладчика Парньо. Много от въпросите вече бяха изяснени. Бих искал да поставя някои допълнителни въпроси и да посоча е, конкретни аспекти. Добре, вие говорите за емисиите CO2 и намаляването им. Комисията за околната среда предприе заедно с сътрудниците на е, ЕМАС е, една инициатива във връзка именно с е, желанието да намалим емисиите на CO2 на парламента като цяло. И колегите непрекъснато ни питат за какво става дума. Става дума за непрекъснати измервания да кажем, е, най-вече за емисиите CO2 по време на пътуванията. Не можем ли в крайна сметка 100% така да се каже да разширим е, всички тези мерки, свързани с е, измерването на е, емисиите CO2 и да ги намалим е, максимално Имам предвид най-вече пътуванията и на администрацията, и на депутатите. Дали по линия на заплатите или по линия на, да кажем, одобряването на разходи, бихме могли да стимулираме съответните служители и депутати да намалят своя отпечатък. Е, конференцията в е, Париж ще е, бъде всъщност най-голямото ни изпитание в това отношение. И още една тема на господин генерален секретар. Колегата Гебранди вече описа процедурата във връзка с за сесията през април, начина по който бе гласувано, освобождаването от отговорност, действително странна процедура. Ние би трябвало да помислим за това, дали правилата за освобождаване от отговорност за парламента са действително убедителни дали е, в крайна сметка, е, така да се каже, твърде общите правила е, в, отговарят на актуалната обстановка и на и, исканията и изискванията на деня. Колегата Гебранди е, говори и за вътрешните правила във връзка с е, е хората, които подават сигнали, служителите, които подават сигнали. По смятаме, че е изключително важно да се е, предприемат мерки за създаване на ефективни мерки за защита на тези лица. В противен случай никога няма да се преборим с корупцията. Е, процедурите за е, възлагане на обществени поръчки, е, столовете, ресторантите тук, е, кафетариите, трябва да и за тях да има така наречените зелени правила. Хубаво е да се помисли за цените. Действително, вегетарни, е, вегетарианските ястия са всъщност най-скъпи. Понякога за по-низко служители е трудно да си подберат е, храната, която е подходяща за тях. Опаковането на е, някои от хранителните продукти е много лошо. Е, всичко това трябва да е, бъде казано. Господин Де Йонг е, също говори за напредъка във връзка с е, така, разпределянето на ръководните постове между мъже и жени. Много е важно, естествено, да има настиски отвън в това отношение. Благодаря ви. А, да, а, приключихме с ораторите от името на политическите групи, а сега вече с драконовски мерки ще следа за спазването на двуминутния регламент. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че не съм съгласен с казаното от господин Гербранди относно ролята на председателя на парламента, независимо дали става дума за господин Шулц или за някой друг. Господин Гербранди от дълго време е депутат и би трябвало да разбере какво имам предвид. На първо място, сега по отношение на принципите, плащането на сътрудниците в държавите. В Румъния максималното заплащане е 700 евро за сътрудник. В Люксембург тази заплата е 14 пъти, обърнете внимание, 14 пъти по-висока, в Дания 12 пъти по-висока. Е къде тогава е принципа равно заплащане за една и съща работа? Тези тавани не отговарят на европейските правила. Нямам никакви съмнения в тази връзка, така че не се очудвайте, когато чуете, че един сътрудник в Польша или в Румъния получава доста по-малко и съответно ми се налага да наема още 10 човека. Казвам ви го открито. На второ място плащанията, които се правят на различни посетители в брой. Кажете ми, например, какво става с една група пенсионери от Полша или от Литва? Там пенсията средната е някъде около 400 евро. Ако на една група се даде 10 000 евро а, за да се настанят в хотел, да вечерят в ресторанти, е, и ако дадете тази сума на ръководителя на групата и смятате, че той ще даде на пенсионерите, лъжете се. В Полша има една система, според която за всяко едно даване на пари в брой, тези пари трябва да се регистрират в банката и съответно ръководителя на съответната група трябва да каже къде ще отидат тези е, средства. Не е, е альтернатива да се предвидят такива банкови трансфери за всички. Искаме да има посещения не само от Белгия, Франция, искаме да има посетители и от други е, държави. Трябва да се е, намери реалистично решение и вашето предложение тук въобще не работи. Господин Балчитис. Благодаря, госпожо председател. Много неща вече бяха е, споменати от колегите, затова ще се огранича до две забележки. Ние като парламентаристи е, все още не сме усетили е, така благоприятните промени, е, а и неблагоприятните също, да кажем, що се отнася до цените в столовете и ресторантите. Но господин Либерацки спомена темата заплащане на асистентите. Да, един депутат естествено отговаря за това как ще се изразходват средствата и а, системата, която съществува в момента, функционира добре, според мен. Колегата, колегата Щековски. Благодаря, госпожо председател. Аз бях малко смутен, че не ми беше дадена думата, но вече много неща бяха казани. Ние говорим в момента за осигуряването на храна в стола, за други въпроси, които са свързани с културни особености. Аз подкрепям предлагането на продукти по системата за справедлива търговия. Господин Веля, аз високо ценя вашата дейност. Вие сте добър менеджер. Трябва да говорим за економическо управление също. Тук има правила, които трябва да се спазват. Трябва да са на лице документи. В е, Чешката република ние осигуряваме тези документи по електронен път. А докато сега тук, в 21 век, аз трябва да ги от... разпечатвам, И после е, идват счетоводителите и ми казват, не, е, трябват ни оригиналните документи. Вие говорите за економии. Защо аз трябва да гоня компаниите и да искам от тях да ми издават оригинални документи, да искам а, е, дупликати на сертификати и парламента трябва да ми диктува какво да представим и не. Мисля, че управлението вътре в Европейския парламент не е достатъчно на ниво в това отношение. Има един известен хор в Чешката република, Кога ще се разрешат тези проблеми? Има доста недоразумения. Ако аз съм наел помещение за този хор и не получа възстановяване на сумата, това е малко дразнещо. Това е, което исках да допълня към казаното вече. Искам да се спра също и на въпроса за прозрачността и бих се радвала, ако се обърне повече внимание на този въпрос. Благодаря. Следващият оратор. Съжалявам, че не можах да проследя изказванията по-рано. Интересувам се от информация, свързана с новият доставчик в столовете. Например, как може да се заплаща за външни групи con la tracciabilità e tutto quanto, avere la possibilità anche ако мога да извърша електронно плащане, тъй като така се проследява, ни трябва код. И а, би добре всички депутати да са информирани за съществуващата възможност. Интересуваме а какъв е, е броя на всички обхванати от социално, е, от здравно-осигурителната система, е, както и броя на е, пенсионно осигурените и положението най-вече на тези, които са били по-малко от 5 години на работа, по-малко от 10 години на работа и така нататък, отиват след това в пенсия и естествено би трябвало да е, имат достъп до едно прилично заплащане и на стари години. Е, как стоят нещата? Е, Барт Стац. Аз ще поставя конкретен въпрос към господин Вели. Благодаря ви за дадените до тук отговори. 69 параграф от резолюцията за освобождаване от отговорност посочва, че акредитираните парламентарни сътрудници след 10 години работа в парламента ще придобият съответни права. През предходния период ние работихме един месец по-малко, затова акредитираните парламентарни сътрудници, които са работили две, два парламентарни мандата, и няма да продължат да работят в парламента, няма да могат да преодобият тези права, защото не им стига един месец, за да достигнат 10 години. Аз не получих отговор на този въпрос. Какво ще се случи с тези сътрудници? Да, сега вече се разбрахме наистина. Стана ясно. Какво имате предвид? Добре, благодаря. Ще се постарая да отговаря на въпросите. Първо, госпожа Аяла каза, че отговорите се пишат от сътрудници. Е, да, така е, но в момента, в който те излязат от моя кабинет, естествено аз нося отговорността за тези отговори. Така че аз трябва да отговарям и за качеството на отговорите. В никакъв случай, моля, не обвинявайте сътрудниците, обвинявайте мен. А, така, стратегическата а, а, рамка или рамката за стратегическо изпълнение а, става дума за група от 60 а, а, генерални директори, които получават по 1000 а, долара, а, така че 16 000 общо е сумата. Бяха в включени различни е, форми на квалификация и обучение. Когато в е, дадена фирма, да кажем, предприятие в економиката се създава една такава концепция, обикновено е, нещата се възлагат на външна фирма, консултант, използват се различни концепции, консултанти, експерти и така нататък. Всичко това при нас безпестено. Направихме го сами и затова е важно да подчертая, че средствата, които изразходвахме, бяхме, бяха много ограничени, но същевременно економиите, които реализирахме, са огромни. Когато смятахме, че определени услуги не са ни необходими, тогава просто не включвахме даден генерален директор. Така че сме се ръководили винаги от мотото Save and Innovate. Спестявай и прави иновации. Обновявай пътните разходи. Става дума за по-низки средни а, суми, а, тъй като а, много често делегатите просто нямат възможност за подбор. А, но а, все пак а, президиума, бюрото предвиди, а, така да се каже, едно по-гъвко възможности за гъвкавост. Сега вече се предлагат различни е, възможности депутатът може да избира. Е, важен е проблема, за който говорихте е, по отношение на е, курсове, обучения и така нататък. Опитваме се най-вече в понеделник и в петък да предлагаме е, курсове е, в случаите, в които, да кажем, депутата не се нуждае точно в тези дни от е, своите асистенти. Е, в случаите, в които е, е това не е възможно. Да кажем, е, има възможности и за друг вид посещения на някакви е, форми за обучение така че е, да се съобразим с е, потребностите на депутатите от асистентите също време да могат да учат и да. Имаме нова е, научна служба или служба за научни изследвания от две години вече, близо две години съществува тази служба. А, е, Става дума за е, близо 8000 документи, които са публикувани. Наистина много. Е, солидна сума. Става дума за е, индивидуални заявки и потребности на депутатите. Това са неща, които са свързани най-вече с потребностите на депутатите, политическия департамент и научната служба също се установява, че междувременно много се чете всичко това, което е публикувано и което е създадено именно от научната служба. 2,5 милиона страници са били търсени в системата. Това ни радва. Около 60 е, е, бивши служители е, на Комитета на регионите и Европейския економически и социален комитет ще бъдат назначени в тази служба до края на годината. Ако те същевременно установят, че така да се каже, новата им длъжност не отговаря на техния профил, могат да се върнат. До сега не сме имали такива, които да пожелаят да се върнат. Това е наистина успех. И така, 60 сътрудници, които до този момент всъщност са работили в преводаческите служби на двата комитета. Междувременно вече са специализирани, преминали са през съответното обучение и започват работа в тази в това научно звено. Това наистина е, пести е, пари на данокопаците и същевременно ние е, не само, така да се каже, съкръщаваме персонал на едно място, където този персонал не, не е натоварен достатъчно, а го използваме точно там, където това е необходимо и полезно. Господин Пипер говори за столовете. Действително, в някои случаи имаше е, е, така, проблеми с цените на новите арендатори. Обсъдили сме нещата и с ръководството на генералната дирекция, която отговаря и за столовете, и за ресторантите. Ще променим някои неща, естествено, и по искане на бюджетната комисия и на вашата комисия, така че да можем да не е, отпускаме субсидии, допълнителни бюджетни кредити. До 60 милиарда евро сме стигали понякога при е, отпускането на тези бюджетни кредити, на субсидиите. Е, Съществува тази възможност е, и при новия модел, но при всички положения, което става дума за е, отделните плащания, ще трябва да коригираме някои неща. Подземния гараж е, ще бъдат необходими някои допълнителни мерки, най-вече по отношение на служителите за охрана. Естествено, Доволни сме вече от подобрението в това отношение, но не изключвам възможността да трябва именно по отношение на подземния гараж да вземем допълнителни мерки. Да, 56 милиона за дома за европейска история бе, бе така да се каже изходната база. Това бяха предварителните калкулации на всичко това, което според нас щеше да е необходимо. При текущите разходи всички служители, всички сътрудници, които работят в Дома за европейска история, не са много е, назначени. Всъщност ние сме е, прехвърлили е, сътрудници и служители от други места, където можем да се лишим от тях, така че не става дума за допълнително натоварване на бюджета. Е, е, е, тези текущи разходи се включват в бюджета за Дома за европейска история, но те всъщност са взети от друго място, където е, по друга рубрика в бюджета разходите са намалени. Биографичните данни на страницата на парламента. Ние сме поставили веднъж вече, естествено, биографичните данни на всички, които са ни ги предоставили. Хубаво би било обаче всеки депутат да провери още веднъж как стоят нещата с неговата биография и да се обади или да предостави данни, ако до сега не го е направил въглеродните емисии. Става дума най-вече за разходите за пътуване и за пътуването изобщо на депутати, а също и на посетителите. Ето това имаме предвид, когато говорим за емисии CO2. Оценката на въздействието. Това е нещо изключително важно, естествено. Върши се добра работа с много малко персонал. И то в рамките на целия легислатурен период. Като започнете от контрола върху качеството на оценката на въздействията, която прави комисията. Естествено, че и някаква, оценка, някаква проверка на качеството се прави и в комисията, но при нас отново се прави такава проверка. И тъй като имаше комисии, които парламентарни комисии, които твърдят, че оценката на въздействието не е добре направена, я връщаме на комисията със съответната обосновка. Ето това действително е много важна дейност и в този смисъл аз наистина държа на това да имаме собствено звено, което да се занимава именно с тази проверка на оценката на въздействието. Това е така да се каже експост анализ но то е много важен. В много сфери има някакво законодателство, което в момента, макар и бавно, се е, изменя. Е, всеки депутат би трябвало да е наясно къде нещата вървят добре, къде има проблеми в самото законодателство, къде, е, в правните актове, къде има е, проблеми в прилагането на национално или на регионално равнище и така нататък. Тоест, е, необходим е един такъв механизъм за обратна връзка. Това е изключително важно и това са, бих казал, полуките, които извадихме от е, нашето собствено минало, миналото на нашите институции. Допускали сме грешки, е, правили, имали сме пропуски и сега коригираме нещата. Господин Де вие говорите за кампанията във връзка с изборите на Европейски пар... за Европейски парламент. Естествено ще направим оценка до края на 2015 година за изборите. Що се отнася до така, основните кандидати на основните политически групи, ние сме направили вече някаква анкета в държавите членки и знаем, че да кажем гражданите в различните държави членки да подават различни данни. Един процент от гражданите на Великобритания твърдят, че кандидата не е имал значение. 12% обаче в Германия и 14 е, до 16% в Австрия и Люксембург. Ето, че е, на практика е, в определени страни основният кандидат, който се представя, който участва и в телева, телевизионни дискусии, който е по-силно представен и отразен от медиите, е, играе е, определена роля при е, избора на гражданите. Но може би ще трябва да е, изчакаме все пак края на годината, за да приключим с цялостната оценка на предизборната кампания. Имаше и въпроси, свързани с прозрачността във връзка с е, някои допълнителни дейности, с е, така. Е, плащанията за депутати периодично, а, а както и на, на служители, периодично се провеждат а, проверки. Когато говорим за тези глобално отпускани а, суми, а, обикновено това са въпроси, които се обсъждат в пленарна зала и пленарния състав в крайна сметка реши, че всичко това може да стане и без А, допълнително назначаване на служители. И е, по тази причина е, ние отпускаме, така да се каже, е, глобално някаква сума е, е, за посетителски групи или за пенсионерски групи, както се говореше и така нататък. 40 до 70 е, са е, понякога е, сътрудниците е, от които се нуждаят определени звена или определени е, така да се каже отдели. Е, естествено, на основата на всички тези проверки, които извършваме, може би ще променим нещо. По отношение на подаването на сигнали, направил съм предложение в бюрото и заедно с е, заместник председателя на парламента, който отговаря за тези въпроси, ще трябва да е, вземем решение. Хубаво би било и е, вашата комисия да участва активно при, в процеса на взимане на решение. Господин Гапранди, благодаря ви много за това, че похвалихте нашите усилия да намалим разходите. Да, в резултат на вашето предложение пленарния състав се занима с тези въпроси и намали малко първоначалното предложение на комисията. Сумата, която вие предлагахте, беше по-голяма, но все пак решението бе взето. И ще Следваме решението на пленарна зала. А, смята се, че ако се откажем от, така да се каже, от това а, отпускане на а, общи суми глобално, а, а, тези трансфери, а, а, а, ще трябва пък да назначаваме много персонал, което ще бъде още по-скъпо, е, така че следваме това решение. Когато говорим за 100% е, намаление, е, да, добре, 100%, но има една специална, така да се каже, е, е, рубрика в бюджета. Е, около 70 000 евро даваме за така наречения офсетинг и съгласно решението на бюрото можем да си позволим и много повече 250 000 максимално за тази, е, така да се каже, е, собствена отделна рубрика в бюджета, бихме могли и за посетители, и за сътрудници да отпускаме максимално 250 хиляди. Е, това са така наречените глобални или общи суми. И по линия на обществените поръчки. Е, тук в е, самия парламент е, също сме предприели необходимото. Господин Либерацки говори за също за тези плащания в брой или плащания на общи суми на депутатите. Обсъждали сме тези въпроси в бюрото, но мисля, че В отговорите ще намерите а, а, обяснение а, защо са ни необходими различни прагове а, а, при а, сумите а, и броя на а, асистентите на място. А, може би следващия легислаторен период нещата ще се променят. Да, стана дума за това, че понякога има така да се каже разминаване между, между електронния образ и оригинала. При всички положения оригиналът трябва да бъде точно възпроизведен. Ще помислим как точно да решим въпроса, но когато става дума за една по-голяма проява, квесторите обикновено трябва да дадат одобрение за е, използване на логото. Е, това е задължителна процедура. Имайте предвид, че е, трябва да я спазвате. И отново плащанията в брой. Има различни мнения, както стана ясно и от днешната дискусия. Е, продължаваме да обсъждаме въпроса. По отношение на столовете и ресторантите е, сме поставили въпроса да се увеличи асортимента на ястията, които се предлагат, да има повече е, пресни продукти. Е, има и известна разлика в предлагането е, в отделните столове и ресторанти тук. Да, на въпроса на госпожа Гресле ще трябва да отговаря писменно. Десет години за пенсиониране на служителите, естествено, знаем, че има проблеми включително и е, за депутатите. Всъщност тук е, компетенциите са на комисията. Тя е, е, разполага с правомощие да промени нещо. Но трябва да видим дали не може да се намери някакво по-прагматично решение. Благодаря ви. Благодаря и на, на всички, които участваха в е, тази дискусия е, във връзка с е, освобождаването от отговорност 2013. Да, няколко думи набързо. Най-напред искам да кажа, че сме удовлетворени от този дебат и от вашите отговори компенсирането за цел 2 емисиите като докладчик на Европейския парламент за срещата в Париж КОП 21, доклад, който вчера беше прият с огромно мнозинство от парламента. За мен е огромно удоволствие да разбера, че всъщност имаме такава инициатива, която дава пример, що се отнася до компенсирането, както каза господин Пипер. Какво означава това? Можем да се откажем от автомобилите, служебните автомобили и да ги заменим с велосипеди. Това ще е голяма компенсация. Да, както сте направили вие. Но това е малко в кръга на шегата. Благодаря за тази компенсация, за това предложение. На второ място сме удовлетворени от обслужването на едно гише. Този въпрос не беше разискван, но това гише е изключително полезно за всички нас, защото човек може да се загуби в административните потайности. Трябва да продължим битката, що се отнася до плащане в брой на посетителите. Това е, е дебат, който трябва да се води между всички политически е, групи. Трябва да има бдителност. Става дума за 16 милиона евро, което никак не е малко. На следващо място наймането на местни сътрудници. Вие споменахте Румъния, Полша. В доклада също съм посочил. Бяхме изненадени Имаше един депутат, който вече не е депутат, който имаше 43 сътрудника, нито румънци, нито а, румънци, а са били а, шампиони по покер. На следващо място за стола. Трябва да положим и тук много усилия. И на последно място, нещо, за което също трябва да внимаваме, са тези извънредни процедури за възлагане на обществени поръчки. Е, твърде много са на брой. Затова е най-добре да се следва обичайната процедура за възлагане на поръчки. Благодаря ви за дадените отговори. Благодаря. Приключваме с тази точка от дневния ред. Благодаря, господин Вели. Ще се видим отново, като започнем през януари с новата процедура за освобождаване от отговорност 2014. А сега. Да, довиждане. Благодаря ви. Престои разговор с господин Вернер Хоер економическата комисия, комисията по парични въпроси е, е, искаше е, и този път да подготви доклада във връзка с доклада на Европейската инвестиционна банка, но ние имаме една договореност, съгласно която тази година нашата комисия отговаря за този доклад. И така, съжалявам много, че закъсняхме с цял половин час, но колегите просто не могат да не зададат някои въпроси. Във връзка с освобождаването от отговорност, очевидно ще имаме по-често срещи. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да се срещам с вас и да ви информирам за това, което се прави от Европейската инвестиционна банка, от Инвестиционния фонд. Ние ще продължим да подкрепяме економиката вие сте на път да изготвите доклад по отчета на Европейската инвестиционна банка за 2014. Благодаря на Георги Пирински за отличната му работа. В економическата среда, която се която е маркирана от ниски инвестиции, е необходимо да се подкрепят работните места, устойчивото развитие в интерес на гражданите. Ползите за гражданите е, са това, към което се стремим. В отличие от търговските банки, нашата цел не е реализирането на печалби, а економически и социални резултати. През 2014 ние дадохме конкретни е, доведохме до конкретни резултати за европейското общество. Това, че не се стремим към печалби, ни означава, че ние не можем да а, а, държим а, сметка за начина по който се изразходват средствата. Изключително важно е доверието на инвеститорите, а, за да можем да работим с един обем, който е от порядъка на 70-80 милиарда евро. 3,8 и 3,8 милиона работни места бяха подго... подкрепени. Подкрепихме много малки и средни предприятия, които са гръбнака на економиката. 4,4 милиона нови връзки с използването на високоскоростен интернет за бизнеса и домакинствата също бяха реализирани. Освен това, близо 2 милиона автомобила бяха извадени от употреба. Пред... Също финансираме и болници. Мога да продължа с цифрите, хващащи и други сектори. Близо 30 милиона бяха заделени за създаването на работни места за младите хора, съгласно младежката инициатива от преди две години. Ние финансираме проекти за с потенциал да за създаване на работни места за младите хора, най-вече малки и средни предприятия, тъй като те наемат повече млади хора. И това е обичайният начин, по който младите хора навлизат на пазара на труда. Освен това, те натрупват практически умения. Ето защо ние подкрепяме с 25, 25 е, милиона предприятия, които предлагат такива работни места. Групата на ЕИП мобилизира също повече от 50 милиона евро в подкрепа на малките и средни предприятия. Друга област 20,6 милиона са отишли за други проекти. ЕИПА биде 77 милиона е дала като заеми през 2013. Спомните си, че с ваша подкрепа банката получи увеличение на капитала си с 10 милиона преди две години. Тогава ние обещахме, че в рамките на 3 години ще осигурим допълнителни инвестиции за економиката в размер на 180 милиона. Този срок изтича през декември но ние достигнахме а, този резултат още през месец март, така че ще можем да преизпълним тази цел. Плана Юнкер беше одобрен от вас, ние също работим по него. След обряването на пакета за Гърция, разработихме план за действие в подкрепа на економическото възстановяване. Ние ще засилим дейността ни в Гърция чрез тясно сътрудничество с партньорите ни в Гърция и Европейската комисия. Целта е двояка да се допринесе за напредъка на економиката и да се подкрепят инвестиционни проекти. В краткосрочен план осигуряваме повече техническа помощ на място и подобряване на операциите по кредитирането чрез осигуряване на средства за частния сектор. Подкрепихме Гърция преди кризата. Тези сме, ние сме от тези, които останаха по време на кризата и ще останем там и след кризата. Но ние не насочваме вниманието си върху отделни страни, нито пък прилагаме квоти за страните. Това не се случва, няма да стане и в бъдеще. Бизнес модел ни се базира е на баланс... базата на балансиран портфел, обхваща целия Европейския съюз. Ние не сме банка на еврозоната, а на целия Европейския съюз. Искам да подчертая този факт. Сега няколко думи за беженската криза. Дори когато сме насочили вниманието си върху растежа и работните места, ЕИП не се оттегля от останалия свят, всяко дезангажиране, особено в съседните държави на Европейския съюз, ще има трагични последици. Искам да подчертая, че ние подкрепяме политиката на Европейския съюз за разрешаване на беженската криза и това го правим е, днес е, също, когато заседава и Европейския съвет по този въпрос. Ние ще предложим конкретни мерки чрез нашия управителен съвет. Ние работим на четири нива. Трагичната ситуация в страната, където влизат за пръв път бежанците. Твърде много време е изразходвано без да се предприемат действия от страна на Европейския съюз. На второ място ситуацията в страните на транзит, особено в Западните Балкани, където ситуацията е драматична и Европейския съюз трябва да присъства. На трето място са страните, където е, е крайната дестинация на беженците. За тях също има огромно предизвикателство и ЕИП се очаква да се намеси и там. И на четвърто място, рано или късно от нас ще се поиска да не се справяме само с симптомите, а с първопричините на беженските потоци. Затова ние трябва да видим каква е политиката за развитие, сътрудничеството с другите ни партньори, каква е външната политика на Европейския съюз и тук ЕИБ ще помага. Оставам с впечатлението, че има поредица на конференции Адис Абеба за развитието, след това срещата на върха в Нью Йорк от преди две седмици по целите за развитие на за устойчиво развитие. Също е, има конференция а, за климата. В Лима имаше среща на АМФ и на Световната банка, където основният въпрос а, беше също изменението на климата. Банките ще играят своята роля за изпълнение на целите, които сме се поставили. 25% от нашия бизнес в бъдеще ще се посвети на действия, свързани с изменението на климата и дейности извън Европейския съюз, което ще увеличи този процент до 35 до 2020 година. Така че многостранните институции работим и в тази област. Ние сме една от най-силните сред тези институции и най-динамичната също, по отношение на климатичните аспекти. Трябва да убедим колегите, че са необходими действия в тази област и е необходимо да има силен политически начин, натиск и подкрепа. Сега за Украина. Европейския съвет поиска да засилим дейността ни в Украина, да я отвоим в рамките на 3 години от 2014 до 2016 година и ние сме на прав път да изпълним тази цел. Освен това, Имаме искане от Украина да видим как ще са доставките с газ тази зима. Ако имаме предвид складирането на газ, мощностите за складиране в Украина, можем да очакваме, че там ще застудее значително средата на март, но не можем да финансираме закупуването на газ, затова насочваме вниманието си върху проекти. Ние дадохме гаранция за проекти на Световната банка в размер на 500 милиона евро. Това замразява средства в баланса на Световната банка, за да не се допусне изключване на отоплението по средата на зимата. На следващо място плана Юнкер. Той е на вход. Беше взето решение за... Беше взето миналата вечер решение от вас за назначаване на директор и заместник директор на ЕФСИ, съветът няма да взема конкретни а, а, решения. А, решенията за финансиране ще се вземат от управителния съвет на банката. Между 46-50 милиона още от 2-3 месеца, са предвидени по плана Юнкер на лице е инфраструктурата, Инвестиционния комитет вече е изготвил конкретни а, проекти. До края на годината ще могат а, да бъдат а, а, използвани тези 50 милиона. Така че този план Юнкер дава вече своите плодове. А, смятам да спра до тук и да ви дам възможност да ме засипите с въпроси. Благодаря. Благодаря ви за този впечатляващ отчет. Е, наистина вижда се, че е, всичко това, е, което банката обещава и което може да се очаква от него, не е свършено. От името на докладчика ще говори госпожа Аяла Сендър. Нямам проблема. Благодаря. Госпожо председател, господин Пирински, за съжаление, не може да присъства. Оставил ми е тук някои бележки и въпроси. Има цяла поредица от въпроси за господин Хойер. Добре е дошъл и от мое име. Въпросите са отправени в писмена форма. И целта на въпросите е да помогнат на господин Пирински да напише доклада си. Той после ще ви го изпрати. На първо място, по плана Юнкер – на 3 август заявихте, че плана Юнкер е начина да се придвижим напред. И беше даден ход на работата по едно становище, посветено на стабилността или липсата на стабилност в плана. Искам да разбера на какво се дължи това схващане за липса на стабилност. Дали то е основателно или не толкова. На следващо място въпроса на господин Пирински се свежда до стратегията на банката. В плана Юнкер цари известно объркване по отношение на това кой инструмент точно за какво ще се използва. На следващото място. Е, диверсификацията. Като испанка трябва да кажа, че банките в моята страна много силно бяха подкрепени. Те получават много проекти, които да управляват. Господин Пирински, естествено, пък е, е по-загрижен за банките в по-малките държави. Какво ще стане с е, проектите, които се възлагат на тях и средствата, които те ще управляват? какво ще стане с а, случаите на корупцията, които се разследват и от Олаф, например, така наречения случай Стани. Банката вече беше платила половината от заема а, и сега има независимо разследване. Може би господин Вали ще ни каже малко повече в тази връзка. Отново във връзка с плана Юнкер, бежанците, Европейския фонд за стратегически инвестиции – Говори се за така нареченото златно правило. Става дума за преразглеждане на инвестициите. Когато говорим за беженците, знаете, че сме изправени пред огромна криза. Много е тежко положението. Самите хора, които бягат, са в тежко положение. Искаме да разберем от вас дали Европейския съюз използва правилната стратегия и дали ще има изключения, когато става дума за спешните случаи. Аз самата имам пет въпроса. Около 20% е намаляването на печалбата на банката. Какви са причините? Гърция, Италия, Кипър. Айде, оставаме Испания. Защо само по 5%, така да се каже, през тези години са се отпускали от средствата? Нищо не се е променило. Обсъждали сме тези въпроси и в пленарна сала. Какви са тези 13 заема за Сирия? Какво трябва да си представим под 13 заема? А, освен това, Не става дума за 80 милиарда тук при избора, а за 87 милиарда във вашата брошурка, във вашия доклад. Как да си обясним разликата? Господин Пипер има думата сега. Нека да дадем възможност на господин Хойер да си запише въпросите и да помисли малко. Бомбардираме го направо. И така. Една забележка към казаното от госпожа Аяла Сендър. Няма добри и лоши дългове. Дълговете винаги са лоши, защото човек като не може да ги изплати, ги оставя на следващите поколения. Лошо наследство. Хвалим ви е, във всяко отношение, господин Хоер. Е, е, банката и за 2015 година очевидно ще излезе с добър доклад. И все пак, независимо от хвалбите, искам да чуя нещо повече за добавената стойност от вашата дейност. 25% казвате за мерки, свързани с промените на климата. Какво можем да очакваме? Как ще се стигне в крайна сметка? И ще се стигне ли в резултат на тези 25% за, за промени по отношение на климата до намаляване на е, емисиите CO2? Стратегическите. Е, съображения естествено са много важни е, и е, когато човек говори за инвестиции в е, климата, срещу промените в климата, нещата звучат добре, но как точно да си представим тези неща? И добре. Колкото и да ви хвалим, все пак сте в Комисията по бюджетен контрол, а ние не хвалим само. Какво става с ЕФСИ? Има много оплаквания от държавите членки за това, че нещата не винаги вървят добре. И е, възможностите за финансиране като че ли е, постепенно е, почват да намаляват. Какви са възможностите за финансиране. Имам предвид най-вече и критиката на някои застрахователни дружества и банки. Господин Вали, благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на председателя на ИБ за това, че е дошъл да отговаря на нашите въпроси. Надявам се, че ще получим наистина ценна информация относно неодавнашното освобождаване от отговорност. Знаете, че парламента имаше конкретни бележки в това отношение. Например, по отношение на проекта Кастра 350 гласа имаше за, 34 е, бяха против. Имаше информация, че ЕИБ беше дала своето съгласие, след като италианските власти вече бяха отправили обвинения за измами. Има и други примери за случаи на корупция. Ние призоваваме в такъв случай да не се финансират проекти. Трябва да има нулева толерантност спрямо такива действия. Става дума за измами. Същото въжи за каста. Бихте ли казали няколко думи? Няколко изречения ще кажа и за новите инфраструктурни проекти, които ще бъдат създадени по силата на плана Юнкер. Много е важно да има е, сертификация и тази сертификация не на последно място да включва е, информация за това, че компаниите, които ще участват в обществените поръчки, нямат нищо общо с мафията, защото много често компании, които участват в такива търгове, са свързани с мафията. Трябва да сме сигурни, че това няма да е така. Освен това, искаме прозрачност относно възлагането на договори, възлагането на следващ изпълнител по веригата. Какво ще направите? Как е, ще работите така, че този тумор, организирана престъпност, да бъде премахнат веднъж за винаги? На следващо място, магистралите. Те са много конкретен е, пример. Какви критерии използвате, за да прецените економическата стойност на един такъв проект? Много често проектите се оценяват е, по силата на прогнозни данни, които бих определил като твърде оптимистични и след това въобще няма възвръщаемост на инвестициите. Приключвам вече. Съоръженията за съхранение на газ. Това не е възобновяем енергиен източник. Това е източник, който определяме като изкопаем вид гориво и за тези инвестиции трябва да се помисли. Благодаря, госпожо председател. Господин Хоер, доклада за дейността 2014 на вашата банка наистина звучи впечатляващо. Печалбата от 3000 милиарда също е значителна. Повече от 30 милиарда вие инвестирате най-вече в инфраструктура, също и в опазване на климата. Добре, казахте, че тези 18 милиарда, които до сега са били инвестирани в проекти за опазване на климата, ще станат 25% вече от приходите на банката, така че как точно правите оценката на въздействието и оценката на проектите? Как свързвате всъщност качеството на проекта, така да се каже, с сумите, които се отпускат при финанс... субсидирането на проектите и ще... как ще осигурите една връзка с КОП-21 в Париж? Малки и средни предприятия, 228 хиляди, казахте, че са тези предприятия, които сте е, подпомогнали е, чудесно. Е, има и иновативни линии по кредитирането. Ние също сме добавили средства към бюджета на банката, за да засилим тези нови линии, които ни се струват е, полезни, е, най-вече малки и средни предприятия и широколентовите технологии. Е, как смятате, какво ще бъде необходимо през следващите години до 2020 година? ЕФСИ, да, Австрия е моята страна и за Австрия това е изключително интересно. Вие говорихте за това, че все още няма комитет, който ще се занимава с подбора на проектите за FC. Това ме е, очудва, тъй като е, Междувременно вече ни съобщихте една немалка сума, е, която се отпуска именно за проекти по линия на ЕФСИ. Е. Как е възможно това? Няма комитет, който да подбира проектите, а също време е, средствата са изразходвани. Какви са критериите според нас, по които трябва да се подбират проектите? Участвали ли сте в определянето на тези критерии или комитета ще вземе тези решения? И още нещо. В рамките на EFSI твърдите, че ще е, заложите на нови продукти. Кои са тези нови продукти? Бихте ли ни казали? Господин Стас, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин Хоер, вие сте изправен пред една невъзможна задача. Аз сами имам 6 въпроса, не знам как вие ще отговорите на въпросите на всички колеги. Част от своите въпроси ще изпратя в писмена форма, защото иначе няма да може да ни отговорите както трябва. Имам въпрос за фонда за стратегически инвестиции, но вие ще кажете няколко думи така или иначе. Е, въпросът ми е свързан с управителния съвет и борда на директорите. Имам и въпрос относно сътрудничеството с Сметната палата, механизмите за подаване на жалби. Всички тези въпроси ще ги изпратя в писмена форма. Сега ще говоря за сътрудничеството и ролята, която може да изиграете, за да се справим с неплащането на данъци и данъчните измами. В предишни резолюции сме искали от вас да поемете по-активна роля, когато става дума за разследване на структурите на вашите бенефициенти. Например, ако видите, че един бенефициент участва, замесене в данъчни измами, е, вие трябва да избегнете нещо подобно в бъдеще. Искам да попитам, вие правите ли нещо в тази връзка и какво се случва точно тук. Как е възможно да се отпускат траншове на компании, които се разследват от Олаф, например? В Словения, например, е, има един тец, който се разследва от Олаф. Вие обаче все още финансирате това начинание. Дайте някакви пояснения. Втория ми набор от въпроси е свързан с измененията в климата. Радвам се, че говорите за тези 20%. От друга страна обаче, ако искате да се откажете от масовите инвестиции в изкопаеми горева, не виждам как се прави това, защото продължавате да инвестирате в изкопаеми горева. Какво става с възобновяемите източници? Господин Фар, сега ще ви трябва търпение, естествено, и издържливост, госпожи и господа. Започвам веднага с а, а, въпроса, който вие зададохте, господин а, а, Стас. Може би няма да мога да отговаря веднага на всички въпроси, но обещавам, че ще получите писмен отговор. Госпожо председател, ще ви дадем възможност да задълбочите въпросите и да получите много по-детална информация във връзка с конкретни служители и конкретни сътрудници и проекти. Аз самият съм затруден да ви дам точен отговор за определени проекти. Всеки път обаче, е, е, когато съм тук, виждам, е, че вие сте навлезли в определени теми твърде дълбоко, а обещавам ви, нашите сътрудници също познават добре материята. Нашата работа не започва само с така да се каже, сключването на договора за кредита. Не. Той започва, работата ни започва много по-рано. Ние започваме с наблюдение, с мониторинг, с анализи и така нататък. И продължаваме и след това, защото и тогава не свършва работата ни. Има проекти, които действително изискват страшно много ресурси от нас и много работа. в някои е, държави членки и <clears throat> изобщо няма да намерите проект, е, в който да няма съдебно производство и където да не са подадени искове в съда. Така че има и много критични случаи, много проблематични е, случаи, но това си мисля, когато ме питате какво става с един или друг проект. Да, винаги имам проблеми да отговарям за конкретни проекти, но Олаф взе решение да не се започне с съдебно производство по конкретния проект, за който вие питате, господин Стас. Е, най-вероятно, защото обвиненията просто не са свързани точно с този проект, за който става дума, а <clears throat> има някакви, така да се каже, непреки връзки с някакви други е, проекти, където е, са основните нарушения и наредности. Сложна е историята. Във всеки случай, стигнем ли до извода, че става дума за пране на пари, става дума за измама и така нататък, там вече проявяваме нулева толерантност ние не финансираме проекти, при които са установени от е, правна гледна точка е, безспорно нарушения. Аз трябва да пазя не само е, доброто име на банката, но и доброто име на Европейския съюз. Дали става дума за Швеция, за Словения или някоя друга страна. Е, когато става дума за проект, който се финансира от нас, е, е, стои логото на Европейския съюз, пише се финансиран от Европейския съюз, така че става дума най-вече за доброто име на Европейския съюз. Да, в никакъв случай не бива да рискуваме това име, защото има случаи, в които при установена измама вече никой не ще е да работи с дадена банка. И така. Големите проекти е, са в транспорта. Много често там се надвишават, е, така да се каже, сумите, които могат да се реализират като приходи. Е, магистрала от Порто до Лисабон, например е един такъв проект. И мен ме интересуват, да кажем, как са направени предварителните калкулации и се оказва, че е, още предварително подадените данни са били нереалистично оценени. Така че, е, когато става дума за подобряване на инфраструктурата, е, не бива да си позволяваме някакви имплицитни форми на задлъжняване на държавата. Това е всъщност е, имплицитно повишаване на дълга на държавата, на португалската държава в този случай. И естествено, е, след това нещата се отразяват и на е, магистралните такси, на техния размер. Много трябва е, да сме внимателни, когато правим предварителната оценка на сумите и приходите от даден проект. Качеството на проектите, естествено, в Германия, да кажем, не се използват същите средства, които се използват в, в Испания на глава от население. Например, трябва да разгледаме какви са резултатите в Кипър, в Словения, в Малта. Малта е, така да се каже, най-горе тя е, е, представлява, тъй да се каже, върху постижение. Но квоти няма в това отношение и е, няма средни равнища. Ние можем да ги изчислим, но различията са огромни. Как точно да решим, естествено, проблемите, свързани с бешенския поток? Държавите членки държат нещата в ръцете си, заедно с е, е, Европол, естествено и Евростат. <clears throat> Тук е, становището на моята банка не е чак толкова важно. Ние имаме становище, естествено. Аз мятам, че овладяването на тази хуманитарна катастрофа, на беженската криза, би трябвало да се ползва с предимство пред всички останали проблеми. Това трябва да бъде приоритет номер едно. Но а, повече не очаквайте от мен, защото не искам да иземам функциите на държавните и правителствените ръководители, които заседават в момента днес тук. И така, промяна на продуктите. Е, е, госпожо Аял Сендър, ние имаме много продукти. И понякога е много трудно да се вземе решение дали кредитополучителят иска всъщност да получи директно пряко финансиране за проекта или подчинено финансиране, непряко. Очевидно съществува недоразумение и то солидно. Банката доскоро и все още като че ли има някакви комуникационни проблеми, защото не е чак толкова известна. Но чрез плана Юнкер изведнъж банката стана известна. И всички знаят за нея и говорят за нея. И не можем същевременно да влезем под някакви, така да се каже, защитни схеми за гаранции по линията на плана Юнкер. Така че нормално да влизаме и да излизаме от кредитните линии. Защото не можем да покрием критериите по ЕФСИ. Във всяка област трябва критериите да бъдат покрити, да бъдат изпълнени. Що се отнася до е, риска, до качеството, нещата стоят много по-различно при нас. Но когато погледнем, да кажем, изследователската дейност, И имаме, да кажем, проекти за а, проучване и разработване на някакви а, много сложни фармацевтични продукти, свързани с заболяването Ебола. И въпросът сега е дали да, а, така да се каже, да чакаме американците а, да открият необходимото средство или а, да започнем а, собствени е, научни изследвания. Но ако изчакаме и една седмица, е, можем да забравим проекта, защото тогава вече ще бъде по-късно. Е, много късно. Тоест, става дума за високо рисков проект. Той е с висок риск, но същевременно предлага и огромни шансове. И в някои случаи, и то не малко случаи, ние всъщност инвестираме в твърде рискови проекти. А, а гаранцията по линия на плана Юнкер всъщност не, не е предназначена за рискови проекти. Поне не толкова рискови, колкото са една голяма част от нашите проекти. И нашите, е, в кавички, кредитни инженери, е, инженери, естествено имат думата. Те решават кое е обещаващо, кое трябва да се финансира и кое не. Е но когато става дума за конкретни е, проекти, как точно се определят критериите, е, трябва да и говорите с специалистите, естествено, защото те знаят от е, оценката на продукта до, така да се каже, крайния резултат, който може да се очаква от този проект. Всичко това подлежи на един задълбочен, много сериозен анализ, който се прави от специалисти. не мога естествено да навляза във всички подробности. В момента а, а, ние не желаем да а, а, постигнем максимално възможната печалба, но печалбата наистина е значителна и сме доволни. И също времено 70 до 80 милиарда а, са разходите 2500 служители, т.е. около една десета от дори е, една десета от, е, така да се каже, от общия ни бюджет не е за е, поддържане на дейността на банката. Сравнете това с Световната банка, да кажем, или с някои от другите банки, ще видите колко сме скромни. И също времено ние сме в Люксембург, една от най-скъпите държави. Така че е, а, ако по линия на EFSI трябва вече да започнем да се занимаваме с много малки е, проекти, е, ще ни бъде необходим допълнителен персонал. Ще трябва да назначаваме допълнителни служители. Е, но, въпреки всичко, структурата ни е, е максимално, така да се каже, стройна и в това отношение имаме традиции. Ние сме пестеливи. когато става дума за нашите собствени разходи. В Европейския съюз ситуацията е, е сложна. И когато говорим за е, широколентовия интернет, е, технологиите, които трябва да достигнат и до селските райони, до малки и средни предприятия, до беженски е, проблеми, е, проблемите стигат до нас, независимо от това дали господин Юнкер, господин е, Туск, е, госпожа Могерини някъде нещо са обсъдили, и са е, обещали или са казали да, добре, ще помислим, в крайна сметка нещата стигат до нас. 10% е, от е, обема на всички наши е, инвестиции в крайна сметка са предназначени за проекти някъде в различни страни на света. Не са предназначени за Европейския съюз. Но същевременно това е политика на Европейски съюз, независимо от това, че се отнася до територии извън външната граница на Европейския съюз. Така че имайте предвид, моля, че получаваме действително и задачи, които са свързани с политиката по отношение на опазване на климата, но не само в страните от Европейския съюз, а и извън Европа. И това въжи и за беженската криза, защото ще трябва да работим и по задачи, свързани с страните на происход на хората. И още нещо. Една е, публична банка трябва винаги е, да е, мотивира добре интервенциите, които предприема. Когато става дума за търговска, народна банка, кооперативна банка и така нататък, те могат в крайна сметка да влизат и да излизат от пазара, когато намерят за добре. При нас това не е възможно, защото, да кажем, не е възможно е, да докажеш дългосрочния ефект от едно финансиране. И същевременно е, много често е, наши операции, които са били полезни, подходящи, уместни, навремени и така нататък, са в един момент неполезни за малките и средните предприятия, защото, да кажем, е, някаква е, регионална местна банка някъде в е, отдалечен крайен район на Холандия е, вече не съществува, да кажем. И малките и средните предприятия, земеделските стопани не могат да се възползват от кредитната линия, която сме отпуснали. Същото се отнася понякога и за някои летища иновациите. По отношение на информационните технологии се отнасят не само до широколесновия интернет. Не, има и много други технологии, които също обещават едно добро развитие в следващите години и ние ще инвестираме в тях, да кажем, в съвременните технологии за обработка на данни. Много често ние ще трябва в следващите години да инвестираме именно в големите центрове за обработка на данни, в е, широколентовия е, интернет, защото само така ще направим Европа е, конкурентно способна. В противен случай Европа ще изостане. По тази причина ние ще трябва да инвестираме в тези сфери. И така, накрая повтарям още веднъж на някои въпроси ще отговаря е, писменно или е, в е, личен разговор с вас, но Европейската инвестиционна банка трябва да намери възможности за да подпомогне и европейската економика и развитието изобщо на Европейския съюз. Много ни заболя, когато се случи тази тъжна история с Volkswagen, но имайте предвид, че просто нещата изгърмяха като граната, като бомба. И това трябва да бъде поучително за всички нас. Трябва до края на месеца и декември да направим абсолютно всичко, което е по силите на Европейския съюз за опазване на климата. Много повече от това, което бе направено и в Лима. Само така ще можем да подкрепим нашата индустрия, нашата економика. Благодаря, госпожо председател. Оставате ли тук или тръгвате веднага? Защото тези дългосрочни инвестиции, които продължават с години в определени е, е, страни, така наречените страни с е, програми за подпомагане, въпросът е важен. Например, Гърция. Бяхме преди известно наскоро в Гърция. Там е сложно. Да, всъщност 10% са, така да се каже, покрити с експозиции от банката. А и ние ще увеличим този процент. Поне това е нашето желание. Механизмите за стабилност също действат, макар че ние не сме пряко свързани с тях. За да може обаче да заработи реалната економика, ние трябва да направим нещо. Не съм оптимист. Макар, че е, има високопродуктивни, е, много е, ефективно действащи, изключително модерни предприятия, които биха могли чрез оборота и чрез данъците, които ще плащат, да подпомагнат развитието на економиката. Ние сме склонни да финансираме, да подпомагаме такива предприятия. Още преди години установихме, че износителите от Гърция имат затруднения при техния износ, но не можехме да се намесим, защото нямаме такива компетенции. Тези продукти, които те всъщност внасят, обикновено са суровини, които се преработват в Гърция и след това се изнасят. И затова пък ние включихме, да кажем, в пакета финансиране и така, инвестиране в вноса. И така, индиректно подпомагаме и износа на, и износителите в Гърция. Вие смятате, че нещата не, не вървят добре, така ли? трябва да се направи един точен анализ, естествено, но така действам и в Испания, и в Ирландия. Там пък процесът е направо възхитителен, да не говорим за балтийските държави. Европейския съюз наистина прави много. И аз смятам, че е, ние ще бъдем много горди като банка, ако се окаже, че Европейската инвестиционна банка е участвала в тези успешни опити за подпомагане на Европейския съюз. Да, е, благодаря ви много. Следващата година ще пътуваме за Италия и ще говорим за магистралата и проектите, които свързват Торино с Франция. Те се финансират от вас. Освен това, аз съм ви обещала, ще пътуваме и до Люксембург. Ще ви посетим там на място, във вашето работно място, за да видим как се работи конкретно по отделни проекти. Ще е, подготвим и въпросника до сряда, следващата седмица. Ще е, така, обобщим въпросите, които искаме да ви изпратим. И сега ще дам думата още веднъж на е, Инес, която от името на нашия докладчик господин Пирински ще ви каже какво мисли. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Хойер. Въпросите на колегите показаха колко е силен интереса към тази тема. Списък с въпроса на господин Пирински ще го изпратим до вас, ако вече не е бил изпратен, естествено. Имаше някои въпроси, свързани с различните семинари. Ако ни отговорите, бихме получили повече информация за областите, с които се занимавате. Виждате, че в Европа имаме различни економики, трябва да се установи някакво равновесие. Никак не е лесно това да се случи. Ако ни осведомите малко повече за това как успявате да балансирате, ще е много полезно за нас. По отношение на Гърция, например. Мисля, че там нещата вървят доста добре, макар че има хора, които изказват и обратното становище. Когато има проблеми в економиката, ясно е, че не се отпускат достатъчно кредити и е, съответно няма как да се развие инфраструктурата, няма как да се е, построят различни съоръжения и това води пък от своя страна до едно отчаяние. Аз мисля, че вашата реакция като цяло е много добра. Благодаря ви за това, благодаря ви и за фонда за стратегически инвестиции. Той също е положен на много критики. не е добре банката да продължава с а, своите дейности тогава, когато има установени някакви проблеми. Добре е да се концентрират от друга страна не само върху фонда за стратегически инвестиции, но и върху други важни проекти. Проекти, които биха получили едно полезно за тях финансиране. Отново казвам, има критики във връзка с така наречения фонд FC за стратегическите инвестиции, но аз мисля, че в крайна сметка те ще помогнат и на вас да работите още по-добре. И ви благодаря за това, че дойдохте тук. Благодаря, казва госпожа Гресле. Винаги финансирате големи проекти, рискови проекти, ние искаме да знаем какво се случва, искаме по отношение на EFSI още от самото начало да, да работим, да сме участници в процеса. Благодаря ви за това, че дойдохте и се надявам да се видим още веднъж съвсем скоро. Um Днес в 3 часа ще продължим заседанието. Започваме с среща при закрити врата по темата Алтус, случая Алтус в Унгария и след това в 3.30 ще продължим с публичното заседание. Ще проведем изслушване с различни генерални директори в комисията. Изслушването е посветено на освобождаването от отговорност на комисията. Приятен обяд!